Добър ден на всички. На време ще започнем сравнително, като се надяваме, че другите колеги ще се присъединят към нас. Започваме заседанието с приемане на дневния ред. Моля ви да запазите тишина, влизайки в залата. Имаме искане в секретарията за размяна на точки 6 и 7 след традиционните точки от началото. Ще чуем отчета за посещението на нашата комисия в Пакистан. След това обмен на мнение по доклада за финансиране на язовирните инфраструктури. Това ще позволи на някои от членовете, които в момента са в друга комисия, да присъстват на тези разисквания. Най-напред има ли коментари по проекта на дневен ред? Не. Така, изменение дневен ред е следователно прият. Получили сте е, протокола от заседанието на 3 март. Ако имате бележки, моля те да постъпят в секретарията до края на днешното заседание. Ако няма такива бележки, ще се смята, че протоколът е одобрен. Въпроси към Европейската комисия. Получихме два въпроса, които да бъдат е, поставени на комисията. Един от госпожа Келер е, за многогодишната финансова рамка, а другият от госпожа Саргентини за зелената книга на комисията а, относно бъдещата политика в областта на развитието. Въпросите са достъпни на френски и на английски. Започваме с въпроса на госпожа Келер. Най-напред давам думата на комисията. et après peut faire une question. Ok. Donc, est-ce que la commission... Всъщност, комисията иска ли да даде отговор? Извинете, с тези очила не виждам надалеч, аз обикновено ги махам. Госпожа Бургада. Мадам Бургад, Госпожа Бургад, имате думата. Oui, merci. Bonjour. Благодаря, добър ден. Получихме въпрос, свързан с многогодишната финансова рамка и в частност с това, което каза комисарят Малмстръм във връзка със своите предложения. Не зная дали трябва да припомням въпроса и няма смисъл. Разполагате с него. Добре. В е, Генерална дирекция ДЕВКО е, ние сме уведомени за предложението на комисария Малмстрем и е, извършихме обмен с други компетентни служби за бъдещата финансова рамка. Става дума по-конкретно за Генерална дирекция вътрешни работи. Все още те не са ни дали детайли за това какво ще искат като финансиране. Дискусиите с тях продължават. Но при сегашното им състояние, Нашето предложение клони към евентуална подкрепа на предложението на Генерална дирекция вътрешни работи, но в някакви предели. Това, което искаме да подкрепим е по своя нов финансов инструмент, глава 3, Генерална дирекция вътрешни работи да финансира акции в трети страни но при спазване на три възлови критерия, които според нас са задължителни е, и кумулативни. Първо, тези акции трябва да отговарят пряко на е, интересите на Съюза в сферата на вътрешните работи. Това е, е пряко от отговорността на Генерална дирекция вътрешни работи. Второ, акциите трябва да бъдат краткосрочни и само краткосрочни. И освен това, те не трябва да бъдат обявявани като е, публична е, помощ е, за развитието по смисъла на определението, което дава на това понятие ОИСР. Не сме съгласни с това да се провеждат подобни инициативи в ущърп на тематичните програми по глава 4 по една основателна причина – е, въпросите е, на миграцията остават приоритет във връзка с развитието и външната дейност. И а, това не са акции, свързани с външното развитие. А, нали, не бива да има сътрудничество, а не развитие при подобни а, операции. Затова не сме склонни да приемем а, прехвърляне на финансиране от тематичните програми към Генерална дирекция вътрешни работи за нас е задължително отпуснатите финансови средства по глава 4 за обежище и миграция да бъдат запазени непокътнати, тъй като тук става дума за операции и инициативи, които имат характер на е, помощ за развитието. Те са със средно и дългосрочен план. Това е общата ни позиция. Ако имате желание да зададете допълнителни е, въпроси, с удоволствие ще им отговоря. Председателят, бихте ли ни дали тази информация и в писмена вид малко по-късно? Госпожо Келер. Конфликт. Благодаря. За да разбера изцяло. Всъщност, вие сте съгласни с предложението на Генерална дирекция вътрешни работи финансирането за реадмисия и за връщане лица да влезе в бюджета на Генерална дирекция вътрешни работи, до толкова, доколкото техните средства не са средства за развитие и ако това не противоречи на външните цели на Европейския съюз. Правилно ли ви разбрах? Всички разходи, които се наричат финансиране на спогодбите за връщане и реадмисия. Ако купим, защото за това говорим, с пари споразумения за реадмисия, Генерална дирекция вътрешни работи трябва да може да действа в трети страни. Нямаме нищо против при трите критерия. Второ, що се отнася до реадмисията, има нужда от пари но това, което се визира в тези споразумения е реадмисията на а, граждани на трети страни, а не на държавата, в която се изпращат тези хора. Често ни се казва, нямаме пари да върнем хората, които вие ни връщате в техните страни по происход. Ако да кажем, някой отиде от, от Тунис в Нигер или в Египет и трябва да бъде върнат в Еритрея, защо не? Това са а, инициативи, свързани с развитието. Ако ще се финансират партньорства за движение, за мобилност, които са дългосрочни, които се осъществяват между държавите членки на Съюза и институциите на трети страни с цел създаване на капацитет и подпомагане на тези страни да управляват мигрантските потоци и да интегрират професионално и социално тези хора в страните им по происход, това е глава четвърта, защото това е помощ за развитието. И там ние не сме съгласни. Значи всичко зависи от това какво наричаме споразумение за реадмисия. Аз мисля, че при трите критерия, които, изпо... които споделих, краткосрочност, съответствие с интересите на Съюза и да не става дума за дългосрочно развитие, в тези случаи ние сме съгласни Генерална дирекция вътрешни работи да използва допълнителното си финансиране. Госпожа Саргентини, Кой ще отговори от комисията? Давам ви думата, господине. Е uh, Благодаря. Госпожо председател, Въпросът е за инвестициите в битуминозни пясъци в е, Африка. Първата част от въпроса е свързана с е, въздействието, което може да има тези инвестиции върху целите за климата и развитието. Това, което искаме да подчертаем е, че целите на Европейския съюз са насочени към устойчиво развитие в рамките на преговорите за измененията в климата в е, рамките на ОНЕ. Работим много за насърчаване на процесите развитие на ниски емисии за ограничаване на емисиите. Придържаме се все още към тези максимални 2 градуса увеличение на глобалната температура. За тази цел комисията изпълнява няколко програми глобални, регионални в Африка и на национално ниво. Нито една от тези инвестиции до този момент не е свързана ли да подкрепя разработването на битуминозни пясъци. Всъщност, изцяло обратното. Преговорите на глобално ниво ние вярваме и работим за глобално споразумение за измененията в климата. Ако такова изменение такова споразумение бъде прието в следващите месеци, включването на цените на въглерода във всички инвестиции със сигурност ще направи инвестициите в разработването на битуминозните пясъци много по-малко интересни от економическа гледна точка. Втората част на въпроса е свързана с енергийното партньорство между Европейския съюз и Африка. Това е една дългосрочна рамка за политически диалог и за конкретно сътрудничество между Европейския съюз и Африка. Целта в случая е подобряване на достъпа до надежни, устойчиви енергийни услуги, които са благоприятни за климата. Фокусът е върху ускоряване на използването на възобновяеми енергийни източници, намаляване на зависимостта от изкопаеми енергийни източници. Така че няма смисъл да се разработват битуминозни пясъци. В рамките на това споразумение Африка и Европейския съюз се споразумяха да изградят до 2020 година поне 10 000 мегавата е, ветрове мощности, вятърна енергия и 5 мегавета соларна енергия, така че фокусът е върху възобновяеми, а не изкопаеми източници. Третата част от въпроса е свързана с целите за развитие на хилядолетието и тяхното реализиране. Цел седма по екологична устойчивост много често показва отклонение на доста държави, така че обръщаме специално внимание, най-вече чрез използването на дългосрочния ангажимент към климата. Така че още веднъж повтарям, няма подкрепа за разработването на битуминозни пясъци. Очевидно, комисията подкрепя различни инициативи, в различна степен инициативи за по-добро управление в рамките на африканските институции на тези различни нива на намеса. Смятаме, че можем да допринесем успешно, така че африканските партньори да направят устойчив избор. Благодаря, госпожо Саргентини. Не, благодаря, госпожо председател. Това беше много задълбочен отговор. excusez-moi, mais qui va nous... Извинявам се. Господин Лидиан Пинк е, трябва да говори пред нас. Може би е закъснял малко. Председателството е, нищо не е получило като информация. Затова преминаваме към точка 5. Е, комисията има ли да направи съобщение? Не. В такъв случай точка седма мисия от делегация на Комисията по развитие в Пакистан от 27 до 29 април. Господин Дева, господин Гереро Салом и господин Кортес Ластра бяха участници. Господин Дева бе ръководител. Господин Дева, заповядайте, давам ви думата, за да ни запознаете с заключенията от мисията. Благодаря. Аз имах честа и удоволствието да бъда начало на една малка делегация от членове на Европейския парламент в продължение на три дни по време на посещението ни в Пакистан. Беше много важно да разберем какво се случва с средствата, които ние предоставяме на Пакистан. Доста сериозни суми при това. Що се отнася до хуманитарните фондове, около 150 милиона бяха дадени, например, за предоставяне на средства за намаляване последиците от наводнението и предизвиканата от него хуманитарна криза това наистина беше най-голямото хуманитарно бедствие, което пред, беше предизвикано от природата. 8 милиона човека бяха разселени от а, това наводнение. Много повече, разбира се, страдаха. А, бяха лишени много милиони хора от вода, покрив и много други неща. Така че ние отидохме да видим какво се случва с, средствата. 150 милиона, както вече казах, 53 милиона допълнителна подкрепа беше предоставена и искахме да установим какво точно а, беше, а, за какво точно бяха използвали тези средства. Посланникът на ООН е в Пакистан, срещна с нас, за да ни запознае с а, това как пакистанското правителство се справяше с кризата. А, за да се премине, завърши хуманитарния етап и да се премине към строителния или съзидателният етап. Но за изненада на всички нас, на властта или органът, който на национално ниво се занимаваше с преодоляване на последиците от бедствието, беше свършил брилянтна, прекрасна работа. А милиони и половина хора бяха върнати обратно на местата, където живеят, като резултат от това, че им бяха построени жилища на местото на съборените като при това бяха минали само 9 месеца между самото бедствие и нашето посещение. Ами да, това наистина беше нещо, с което можехме да а, а, сравним с това, което се случи след цунами до 4 години минаха преди да се постигне бройката, за която вече споменах, на върнатите обратно породните места хора. Пакистанските власти използваха армията. И тук имаше един въпрос в този парламент във връзка с това дали да се ползва армията или да не се използва за целите на продоляване на хуманитарни кризи. Ето това е един прекрасен пример на това как може точно и вярно, когато се прави, да се използва огромната армия, която имат на свое разположение за преодоляване на а, хуманитарната криза или поне някои от последиците от нея. А, наистина прекрасен пример. Нямаше никакви случаи на холера или други свързани с замърсената вода а, заболявания. Е, това беше една много ефективна машина, която помага на хората да се върнат обратно по места, родните си места, разселени от бедствието. Така че, може би, ще трябва да попремислим малко тази наша позиция. Дали пък а, не е въпрос само на политика да говорим дали да се ползва войската или не, защото войската, която бъде използвана, ето, че намира начин а, да а, спаси човешки животи. И това си е малко като шамар. Все пак, година, година и малко повече нещата в други места, където бях, които бяха засегнати от подобни бедствия като мащаб, са си останали същите. Ето в Пакистан какво се случи. Ето това е нещо, което трябва да се премисли и аз и мисля, че ще трябва а, да се замислим. И така, колеги, бяхме много очудени и колегите, с които бях, и аз самия, колко се очудихме колко са ефективни. Всичките тези срещи, които имахме сред най-висшите кръгове на Пакистан, ние също така се срещнахме с специалния представител на ОНЕ в Пакистан, който се занимава занимаваше с а, аспектите на развитието по програмата но не за възстановяване на Пакистан след бедствието както вече, всъщност както исках да ви кажа, два дни преди нашия, нашата визита, господин Бен Ладен прекрати съществуването си, така да се каже. Така че, нали, това го казвам само да не си помислите, че имам нещо общо. Признавам си, че нямам нищо общо с господин Бен Ладен. Но ето това е положението. Е, малко беше странничко да си призная, че бяхме в хотела Сирина, който беше някъде около 30 мили от мястото, където Бен Ладен беше. Независимо какво правеше там, живееше, обучаваше или каквото и е да било там. Така, Също така имахме срещи с господин Тило Пакала, който беше постоянен представител на Върховния комисар. А след това чухме някои много хубави неща отново по отношение на предоставянето на хуманитарна помощ. не беше високо оценена за усилията, които полага ЕКО. Програмата винаги е била високо оценявана от нашите партньори и държавите, в които и с които работим. Имаше някои притеснения, които бяха изразени във връзка с някои последици от наводнението, които се появяват след основната разрушителна вълна. В Пакистан не знам колко човека от вас са били, но в Солицата има една шега а, а, за това как изглежда столицата и останалата част от държавата. Посланника, например, каза, ами аз живея на 7 мили от Пакистан, имайки предвид единствено, че живее столицата на 7 км отдалечен от останалата част, огромна част на държавата. Бяха ни дадени бронирани коли, имаше, разбира се, полицаи, имаше а, присвяткащи а, полицейски лампи и така нататък. Пристигна отидахме в едно село, където се срещнахме. Аз имам известен опит с а, развиващия се свят, но се срещнах там с най-бедните хора, които някога съм виждал в живота си. Ами, те споделиха, че се чувстваха щастливи, ако успеят да получат по 50 цента на ден, за да живеят. А, така, а знаем, че казваме, че съм под абсолютния прак на бедността всички, които живеят под един долар на ден. И така. А, всичко се въртеше в а, селото, а, имам предвид всичко, а, което можеше да плува във водата, защото не се оттичаше водата и цялото село беше потънало всъщност в една а, ми, а, яма с миязми. А, и хората умираха там. А, ние толкова много неща приемаме зададени, че а, наистина не оценяваме някои от програмите, които не а, реализира и се опитва да а, завърши сред стотиците мухи ние трябваше а, да разговаряме за това как може отводнителната система или а, поне системата за отвеждане на мръсните води да бъде а, подобрена или възстановена, ако изобщо е имало в а, това въпросно село. Така. Разглеждаха се също, разбира се, и далеко онези планове за бъдещето на Пакистан, които се отнасяха за далечното бъдеще, разбира се. А тази а, крехкост а, всъщност на всички структури, които се създават или съществуват в момента. По границата с Афганистан знаете какво става, знаете за големия въпрос с тероризма, нестабилността, господин Биладен. Ладен неговите кохорти, талибаните. Освен всичко останало, това е ядрена държава. Така че тук, т.е. в Пакистан, има една смесица от изключително сложни структури, хора, баланс на сили, доста подвеждащи двойни игри, неща, които се разкриваха доста ясно, след като се оказа за целия свят почти изненад, с изненада, че господин Веладен живее на 30 мили, за което споменах вече от столицата. Но, когато разисквахме тези въпроси с пакистанските власти и най-вече с а, действащия или изпълняващия дейност, а, длъжност Хина Рабани Хар – е, по програмата GSP+, ставаше въпрос, разбира се, и за пакистанския износ, за текстила, който изнася той. Ние дискутирахме също така други последици, които а, биха били добри обаче, добри резултати, ако се приложи напълно GSP+ но ако се приложи в пакистанската правна система част от това, което трябва, това, което вече е ратифицирано от пакистанските власти, но не е приложено, не е приложено на практика в Пакистан. Това се оказа доста сериозна разлика между двете. И с министър-председателя, и с външния министър го дискутирахме важността на ратифицирането на такива международни споразумения и договори. Ето това са част от нашите идеи по тези въпроси. Също така ни беше разказано за допълнение 18 към пакистанската а, а, конституция, ко, а, което ще има огромни последици и голямо влияние е, за бъдещето на Пакистан. А, голяма част от властта а, трябва да премине от Исламабад към провинциите. И така провинциите ще започнат да имат контрол върху полицията, природните ресурси, земята и така нататък, което подсказва една доста конфедерална структура. Аз лично, госпожо председател, си мислих дали пък център изобщо ще може да държи юздите заедно, т.е. дали ще могат провинциите все още да продължават заедно да съществуват. Панджаб, Синг, Ефети, областта и други области са федерално-административни структури с много голяма а, част от властта локализирана, т.е. превърната от централна в местна. И ето, по този начин успяхме да усетим, ако не напълно да разберем, в, докъде е стигнал този процес на децентрализация или федерализация на Пакистан. Но, дори когато се отнася до хуманитарната помощ, се оказва, че провинциите са тези, които ще имат водещата роля, защото нещата трябва да се решават на местно ниво, а не на централно. Е, ние им пожелаваме успех с тази нова структура, разбира се. Но а, тръгнахме се и света се срути. Бин Ладен беше убит, не знам в момента каква е ситуацията в Пакистан, като се има предвид американците, стабилността, афганистанците, талибан, афганските талибани, пакистанските талибани. Но аз наистина желая на народа и на правителството на Пакистан, които се радват в момента на най-дългия период демокрация две и половина години. Това наистина звучи странно, след като ние се радваме на демокрация повече от 60 години. Но аз им желая да удържат нещата и да започнат да се развиват в най-скоро време. Благодаря. Благодаря господин Дева за прекрасната равносметка. Преди да преминем към въпросите искам да приветствам делегацията на високо равнище на Асоциацията на китайския народ за отношение с чужбина под ръководството на господин Ли Ян Пинг. Те ще участват като наблюдатели в нашето заседание. Приветствам ги. Най-напред господин Кашман. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на господин Дева за прекрасния отчет той откроява, според мен, е, цената и стойността на анкетните мисии, чрез които ние виждаме на място доколко ефективен е Европейския съюз и неговите действия е, в сътрудничество с други организации, като ОНЕ, например. Подобно на господин Дева, и аз проявявам интереса към ангажирането на военните е, в хуманитарната помощ и хуманитарната дейност. Е, в е, дебата за Хаити аз не бях от онези, които зададоха въпроса дали от лишение и задушаване американски войник трябва да спаси едно дете или някой от Европейския съюз. Ръката, която спасява е най-важна. Нека военните и политиката излязат извън този процес. Волята на персонала е от ключово значение и много се радвам, че господин Дева споделя това виждане. Както вие казвате, историята съставлява тук един положителен пример. Също така е интересно е да се чуе за децентрализацията на място и за отражението на този процес върху тематиката, която обсъждаме в нашата комисия. Запознах се с програмата и мога да кажа, госпожо председател, на онези, които са участвали в тази анкетна мисия, че това е още един блестящ пример на невероятна воля за работа, е, на работа е, в продължение на дълги часове, на безкрайни дни. И тук и парламентаристите, и секретариатът заслужават огромна похвала. Никога няма да прочетете положителни репортажи за това в медиите. Искам да поздравя и колегите, и секретарията за тяхната работа, която някой път започва в 8, в 7 часа сутринта, до късно вечерта продължава. Поздравление! Искам само да кажа, господин Дева, че според мен не е случайно, че кратко време след вашето посещение, след вашето тръгване от Пакистан, на Бен Ладен бе а, застрелян. А, явно, че оперативните служби са посетили господин Бен Ладен и са му казали направете своя фатален избор или Съединените щати, или на господин Дева отчета. И той избрал по-мекия вариант Съединените щати. Оставете шегата на страна, но а, това е страна, с която имаме стратегически дългосрочни а, отношения. Независимо дали преди или след а, подобни разтърсващи събития. А, чрез тези посещения се получава реална представа как функционира страната, как се справя а, с а, тези събития и това има много важно психологическо значение за по-нататъчното и развитие. И сега, няма да отнема много време, но вашата дефиниция е, е, за свобода на преценката, за дискреция, за това, че сте били придружавани от е, сини лампи от полицейски ескорти е, много ме е, впечатли, е, но вие заслужавате похвала, заслужавате да ви бъде приписана заслугата. Вие никога не бихте използвали развитието, страданието и живота на други хора като политически капитал. И това е нещо, което винаги се проявява вашата дейност. Благодаря ви и ви поздравявам. Благодаря, господин Геренц. Благодаря, госпожо председател започва да се промъква едно съмнение. Не съм сигурен дали няма наистина причинно следствена връз... следствена връзка между а, присъствието на господин Дева в Пакистан и преждевременната кончина на господин Бен Ладен. Но на втори размисъл. Очарован бях от вашите коментари, които са и успокоителни, и обезпокоителни. Успокоителни, тъй като Цялата работа, която трябваше да се извърши след наводненията, всъщност се върши много добре, до голяма степен благодарение на ролята на пакистанските власти и на армията. Вие знаете, че миналата година, месец август, Ева Жоли и аз направихме едно комюнике за потребността от политическо изясняване на ситуацията – това беше много важно, като се има предвид, че Пакистан все пак е значима страна и също така уязвима страна. Много уязвима. Е, това го припомнихте в уводните си слова. Не зная дали е, делегацията на Европейския съюз в Пакистан наистина се утвърдила и дали вие смятате, че има голямо присъствие на Европейския съюз там и дали пакистанците чувстват осезаемо това присъствие? Имате ли впечатление, че Европейският съюз се възприема като действителност, като реалност там? защото и комисията, и държавите членки а, имат а, своето участие в процесите там. Дали а, това участие не се възприема а, като а, изолирани елементи? най-напред сега госпожа Телчарос. Благодаря, госпожо председател. Ще се изкажа на гръцки. Госпожа Теохарус а, така преценява. Искам да кажа две неща. Нап... Най-напред. Ако се е, чака хуманитарна помощ, за да оцелеете, ако сте от е, тези, които живеят с половин долар на ден, не правите разлика в характера на помощта, която ви се дава. Това, което има значение, е, е помощта да стигне до вас. Аз исках да участвам в тази мисия. За съжаление, това бе невъзможно. И се радвам, че господин Дева се радвал на такъв прием сред военните, сред неправителствените организации, сред хуманитарните работници. Пакистан е ядрена сила. За мен страните, които имат ядрени мощности, не би трябвало да се ползват от помощ. Хуманитарна имам предвид. А пък по въпроса за Бин Ладен, аз намирам, че тук а, говорим за политическо убийство, което не прави чест на нашето понятие за върховенство на закона. Този въпрос можеше да бъде решен по друг начин. не е, чрез разяряване на противника можете да подготвите по-добра почва за бъдещето. Вземете господин Караджич. Преди години той беше осъден от медиите, а днес все още не знаем докъде е стигнал процесът. Къде е? Докъде сме стигнали с Караджич? Винаги ще задавам този въпрос. И за да няма е, недоразумение, казвам, че аз ни най-малко не съм привърженик на тероризма. Аз вярвам в системата на демокрация, която е, дава възможност на всички да се защитят. Сега, комисията. Uh, Може ли да префразираме въпроса? Говорим за работа на комисията по делегацията в Пакистан, нали? Това ли е въпросът? и във връзка с видимостта на работа на Европейската комисия. Моля за потвърждение. Това ли е въпросът, който ми се задава? Моят въпрос е много прост. Е, каква е принадената стойност от е, новата служба за външни действия. Тя води ли до по-голяма осезаемост на присъствието на Европейския съюз политическо в Пакистан? Възприятието към Европейския съюз подобрява ли се, разширява ли се благодарение на присъствието на делегацията в Пакистан? Защото делегацията е израз е, на службата за външни действия. Това трябва да бъде е, дадено като отговор от господин Айно е, от Релекс. но аз зададох въпроси на господин Дева всъщност, а не на комисията. Нека подходим практично. Господин Дева, вие искате да отговорите преди или след представителя на комисията? Давам думата на господин Дева. Поставихте ме отново на горещия стол. Много неща можем да кажем за службата за върши действия, но нека да присъства господин Ли Джан Пинг, който е заместник президент, вице-президент на Сдружението за приятелство с Европейския съюз, господин Гиле, госпожа Занг Ронинг, която е стара моя приятелка от Пекин, както и Антим. Добре дошли! Много е важно да се разбира, че службата за външни действия и нейното присъствие в ислам Абад не е достатъчно очевидно. Но дори всъщност е, посолство на ООН не е в е, дипломатическия квартал, извън това. Има много стари установени посолства, като на САЩ, на Китай, Върховни представител на Великобритания и други посолства, които играят много силна историческа роля в дипломатическия комплекс и дипломатическите кръгове. Но нашия посланник, посланника на ООН е в Исламабад, върши възможно най-доброто и наистина много ни помагаше. И свърши извънредно много работа, за да помогне на нашата мисия – и да направи необходимото да получим всичко, което искаме да бъде установено, да бъде установено. Така че отлична оценка за неговите усилия. as uh, my friend says, perhaps early days. <laughs> I don't know. But um, let's see. Не бих искал политически да коментирам в момента за сътрудничеството между дипломатическа служба на ОНЕ и службата за външни действия на Европейския съюз. Нека да изчакаме и да видим, защото днес има писмо на външния министр на Великобритания до всички външни министерства около по света. Не искам да навлизам в подробности, но там се казва не позволявайте на Европейската служба за външни действия да иззема вашата работа. По въпроса за оказването на помощ на държави с ядрени оръжия, зависи. Ако не помогне за стабилизирането на Пакистан, мисля, че ядрената бомба ще стане още по-опасна. Но ако помогнем за стабилизирането на Пакистан, за да може Пакистан да играе своята роля като пълноправен член на международната общност, един стабилен Пакистан ще бъде много по-важен за нас, отколкото един нестабилен Пакистан. Така че в отговор на въпроса на колегата от Гърция, това е моят отговор. Благодаря. Знаете много добре, че господин Геренц е умел политик. Той няма да пропусне така възможност да ви сложи на горещия стол. Господин Кашман? Не е включен микрофона на оратора. Госпожо председател, съвсем очевидно изказвам, искам да кажа. Мнението на външния министр на Великобритания е мнение измежду няколко, но не представлява мнозинството в Европейския съюз. Благодаря. Сега давам думата на господин Мариус от е, службата за външни действия. Давам ви думата. Yes. Thank... Госпожо председател, благодаря ви. Аз също бих искал от е, името на Европейската служба за външни дейности да изразя поздравленията си за депутата Дева и неговите колеги за успешната мисия. Това, което господин Вигемърк, ръководител на делегацията ми каза за вашето посещение, бе, че той е особено благодарен, че сте използвали възможността да повдигнете редица въпроси, които безпокоят Европейския съюз, най-вече въпроси по отношение на резервите на Пакистан, по отношение на ICCPR и CIT, много сме ви благодарни за това. Когато говорим за ролята на делегацията и дипломатическата служба на Европейския съюз, в Пакистан, разбира се, имаме изцяло деконцентрирана делегация, която функционира изцяло. Тя в момента се грижи за работа на председателството в Исламабад, т.е. делегацията на Европейския съюз отговаря за организирането на съответни срещи на държави членки. Ръководителя на делегацията действа от името на Европейския съюз. Така че, според мен, можем да кажем, че координирането на работата и видимостта определено са се повишили. По отношение на помещенията, наистина има план европейска делегация да бъде преместена в дипломатическия комплекс, но все пак това ще отнеме няколко години, защото означава да изградим нова офис града в дипломатическия комплекс. Благодаря. Okay. И така, ще преминем към разискване по 65-те изменения, внесени по доклада на колегата Дева за финансирането на язовирната инфраструктура в развиващите се страни. Тук се поставят въпроси, свързани с управлението на водите, доставките на води и хигиената, особено опасността от малария а, при промените в климата и при разтапянето на редниците. Веднага давам думата на господин Дев. Благодаря, госпожо председател. Този доклад, който получи 67 проекто изменения, достига финалния етап на своето съществуване в парламента. Утре ще гласуваме като комисия, след това ще го пратим в пленарна зала. Защо е важен този доклад? Важен е защото един и половина милиарда човека и тяхното съществуване зависят от гледчерите в Хималаите тяхното стопяване става 4 пъти по-бързо от скоростта, с която се топят и изчезват ледените шапки на двата полюса. И това няма нищо общо с глобалното затопляне. Причината те да се топят толкова бързо и а, количеството вода да намалява толкова много. Янза, Жълтата река и други реки се намаляват, защото няма вода. И причината за това е, че това са саждите, черните сажди чистият въглерод това са саждите, които излизат от всички печки, пещи, кои, в които се изгаря дърво. И така тези сажди през въздуха се отлагат по върховете, те привличат слънцето по-лесно и по този начин намаляват тези гледчери. 300 езера има, които са се създали и така в Хималаите и ние а, сме направили снимки. Освен това, чашата на язовирите, които съще... а, на, извинете, на глечерните езера, които съществуват, а, могат да избухнат всеки момент, да се разрушат с други думи. И разбира се, това е един най-страшен сценарий. Обаче в този регион хората не правят абсолютно нищо, за да спрат това ускорено стопяване и изчезване на глечерите. Моят доклад препоръчва създаването на една агенция за ООН за Китай, Непал, Индия, Бутан и Бангладеш, за да се съберат тези държави заедно и да спрат топенето на гледчерите. Обаче никой нищо не прави. И ето сега Европейския съюз ще трябва да се намесва в кавички в работите на един далечен регион и а, да им помогне да се срещнат по съседски, по приятелски и да обсъдат какво да направят, че хората, които използват тази плодородна земя да отглеждат ориз, да не започнат да гладуват, защото няма да има вода. Ето за такава подкрепа и помощ става въпрос. Е, може би в Комисията по околна среда ще се обсъжда също, обаче изграждането на инфра... язовирните инфраструктури са много важни. Това няма нищо общо обаче като то понятие с язовирите. Не, не. Става въпрос за криза. Глобална климатична криза, която се случва в Хималаите и никой не й обръща внимание. Не се спомена в Хелзинки и не знам дали изобщо някой ще го спомене, обаче това е нещо, което трябва да се, на, а, да се обърне внимание. Радвам се, че моите приятели от Китай се, толкова. Надявам се, че моите приятели от Бутан, Индия а, също ще дойдат дойда тук, за да видим какво може да се направи заедно. Благодаря, господин Дева. Давам думата направо на комисията. Господин Грент? Господин Геренц? Всъщност не зная. Господин кой е? Благодаря, госпожо председател. Както вече сме казвали по време на сесията през марта месец, когато бе първото обсъждане на доклада, комисията се е ангажирала да подходи към а, тази тема в своята дейност, да работи по нея. И съответно ние много се радваме, че имаме възможност да докладваме пред вас, че е, в дейността ни в Глобалния алианс за борба срещу промените в климата, което е възлова инициатива на Европейския съюз, е, ще подпомогнем развиващите се страни. Програмата за 2011 година предвижда, между другото, съвместни действия с Бутан. Службите на нашата делегация водят преговори бутанското правителство. Стопяването на гледчерите бе разисквано по време на тези преговори. Също така предприемаме действия с Министерство на земеделието, за да разискваме дали това министерство или друго министерство а, имат отношение към последиците от стопяването на гледчерите. Буданското правителство ни помоли да се придържаме към първоначалната ориентация на програмата. Стремим се да възприемем хоризонтален подход за интегриране на всички зони, засегнати от промените в климата. Всички рискове ще бъдат интегрирани в тази хоризонтална дискусия. Вторият елемент, е, който пак е в контекста на глобалния алианс за борба с промените в климата, но за 2012 година, е, че сме е, разисквали е, възможността е, за сътрудничество с института ИСИМОД в Непал. Това ще ни позволи е, да е, насочим усилията си в по-регионален мащаб, така както за, е, заяви, че е редно да стане и господин Дева, е, тъй като е, Специално там, в този регион, много голяма част от населението е засегнато от това регионално за тях явление. Имаме също аспект на работата, свързан с Латинска Америка. Там работим с компетентните колеги, за да видим как можем да осигурим необходимото сътрудничество. Това не фигурира в настоящата програма, но за следващия програмен период, който скоро ще започне, ще го предвидим. Председателят, благодаря ви. Je... Je... Ah Най-напред ще дам думата на господин Геренц, защото той бе поискал, след което ще дам думата и за отговор, който вие поискахте да дадете. Господин Геренц, искам да изповядам че не съм специалист по темата. Е, темата, която разисква всъщност колегата Дева е много деликатна, извънредно деликатна. Е, винаги, когато се е налагало да се разискват големите инфраструктурни проекти е, в този район на света, сме излизали извън чисто техническата сфера. Винаги се поставят и допълнителни въпроси. Мисля, че е, в този доклад по собствена инициатива, изготвен от нашия колега Дева, трябва да е, отправим поздравление за това, че се слага е, пръста върху раната. А именно трябва да се работи по последиците от разтопяването на глечерите в Хималая. Темата е извънредно навременна и уместна. Що се отнася до това? Какви инициативи да бъдат възприяти, за да станат нашите проекти устойчиви? Мисля, че тук е, имаме интерес е, малко да задълбочим анализа си. Мисля, че могат да бъдат поискани становища от научните среди. Не знае дали това на този етап все още е възможно. Но тъй като е, докладът е по наша инициатива, ние сме тези, които следва да преценим какво ще искаме като съвет. И е, е необходимо е, тези действия, е, които ще препоръча Европейския парламент да бъдат подкрепени от много широк кръг експерти, за да не бъде погубена една идея добра изначално, поради това, че не са направени необходимите анализи, необходимата оценка на въздействието на нашите проекти. Това са а, няколко размишления, които предлагам на колегата Дева. Доколкото видяхте, госпожо председател, не бях така хъплив в второто си изказване. Председателката жалко. Ja, ich äh, wollte noch mal mich bedanken für diesen Bericht. Бих искал да благодаря на господин Дева за този доклад. Смятам, че наистина това е особено важен въпрос – и вярвам, че много често верният път е пътя по средата. Много често казваме, че има, когато има ситуации, в които трябва да стигаме до крайности, но има и други ситуации, в които трябва да избягваме крайностите. Има и някои екологични аспекти, които ще дадат добри аргументи, за да помислим два пъти, преди да пристъпим към действие. Нещата не могат да бъдат само черни и бели, да се отговори с да и с не. Има много неща, които трябва да се обмислят. Така че аз се съгласявам с казаното господин Гаренци. и трябва много внимателно да разгледам въпроса кога трябва да се изпълнят тези действия. Ако слушаме учените, когато говорят за Арктика, може би разбираме въпроса за повишаващото се морско равнище. Тези въпроси наистина стават все по-безпокоителни в бъдеще, отколкото можем да си представим сега, така че трябва да намерим верния среден път. Госпожа Левис. Много благодаря. Съжалявам много, че закъснях толкова много, но трябваше да си представя доклада в Комисията по Риблов и след това да тичам насам. Искам да благодаря на господин Дева за доклада. Съгласни сме, че имаме много голяма отговорност да се опитаме да ограничим емисиите на въглерод и да спрем глобалното затопляне. В допълнение към това трябва да ограничим и емисиите на метан и черен въглерод, емисии, които много надвишават е, топенето на ледниците. Това е посочено ясно в доклад на господин Деви и ние го подкрепяме в неговите усилия. Ситуацията с ускореното пене на ледниците в Хималаите и други планински райони наистина е много тежко. Важно е да не забравяме, че засегнатите региони първи ще пострадат от наводнения и на по-късни етапи от засушаване. Обезлесяването също влушава много сериозно положението. Докладът по стопяването на ледниците в Хималаите показва, че са необходими други решения, не само големи изовири. Показва, че трябва по-добро управление на земята и на водите, е, за да се смягчат тези ефекти. Хималаите вече са регион в света, където имаме най-много язовири, язовири. Големите язовирни проекти засягат е, милиони хора, които са разселени. Големите язовири засягат е, живота на хората надолу по течението на реките, така и крехките екосистеми. Повечето язовери страдат от седиментация, особено хималаите. Това означава, че съхраняването на вода се нахля... на... намалява. Иронично погледно, това е един от е, аргументите за големите язовири. Потенциалните нови язовири ще се изправят пред същата ситуация след известно време, с повече отлагания и не смятаме, че това винаги може да бъде решението. Големите езовири не могат да презират толкова електричество и да предоставят толкова вода и контрол на наводнението, колкото се предвиждаше. Така че всякакви нови езовирни проекти трябва да бъдат оценени спрямо препоръките на Световната комисия по езовирите, преди да бъдат изобщо планирани. Световната комисия по езовирите подчертава необходимите от консенсус при вземането на решения засегнатите хора трябва да бъдат е, попитани за, свое, за тяхното съгласие. Трябва да се търсят альтернативни начини за задоволяване на потребностите от е, напояване и водоснабдяване, преди да се планират нови конкретни язовирни проекти. Ние внесохме много изменения, насочени към това, което вече казах. Надяваме се, че докладчика ще ги приеме. Благодаря. Благодаря. Комисията има ли да добави нещо? Не. В такъв случай давам думата на господин Дева. Благодаря, госпожо председател. Нека се върнем и да погледнем проблема внимателно. За кратко. Този проблем няма нищо общо с глобалното затопляне. Глобалното затопляне може да го отежни. Но аз се качих на хеликоптер и прелетях на разстояние на височина 18 000 фута. А, много трудно се диша там и видях как случайно се е събрала вода в тези огромни язовири, които не са изградени от човека, а са така да се каже естествени. И оттам фотографирах всички тези места. Те могат да предизвикат огромни разрушения. Обаче тези е, язовирини е, масиви е, са на лице. Водата е събрана. Защо? Защо се събира вода? Защото се секат дърветата, особено в Индия и в Пакистан. И тези дървета се горят. Печките, които работят с дърва, с... Е, генерират сажди, които отиват в атмосферата и падат върху снега, ускорявайки топежа, топенето. Това е ужасно сечете дърветата, за да ги горите. Го, горящите дървета генерират сажди. Саждите падат а, върху а, снега. А, снега се топи, а, става наводнение и след това ще има суша, а вече няма да има а, и дървета за сечене, и вода за отглеждане на ориз. Това е проблем, който трябва да бъде погледнат лице в лице от страните около Хималаите. Те трябва да спрат сечта и да спрат да горят дърва, за да си готвят. Толкова е просто. Затова там топенето на водите е 4 пъти по-ускорено от това на Северния, на Южния полюс и въобще на други места в света. Ако това се обърка с промените в климата, нали, не че отричаме промените в климата, е, всъщност е, ще няма да видим е, цялата гора, само отделното дърво в нея. В Хималай знаем, че саждите са причината. Това е доказан факт. Виждаме как се събират водите в тези изкуствени езера. Мога да ви покажа 300 фотографии. Фотографии на 300-те езера, които съм заснел. Индия, Пакистан, Непал, Бутан, Бангладеш и Китай трябва да се съберат, може би под егидата на ООН, и да решат проблема. В противен случай реките ще пресъхнат. Всички реки там ще пресъхнат. Ганг, Инт, големите реки на Китай ще пресъхнат. Този проблем е различен от глобалния проблем за промените в климата. Искам да благодаря на госпожа Левен за блестящите и технически изменения. Аз самият не съм чак толкова добър експерт и моите сътрудници изключително много се зарадваха на някои от вашите технически изменения поради тяхната прецизност. За това с удоволствие ще ги възприемем. Председателят, благодаря. Утре 25 май е гласуването на доклада. Това ви припомням. Преминаваме към точка 8. Точката за продоволствената сигурност. Е, тази дискусия е следствие на работен документ, разискван е, в е, комисията на 25 януари. Незабавно давам думата на госпожа Цимер. Вие сте докладчик. Благодаря, госпожо председател, колеги и колежки. Бих искала първо да ви благодаря за това, че ми давате тази възможност да подготвя доклада, проекто доклада за комисията. Защото в целият този процес аз успях да науча изключително много неща самата аз. Просто защото Общественото мнение в Европа, както и на други места по света, сигурността на продоволствието и на а, изхранването е изключително важно и в същото време са много разнообразни мненията. Установих, че има висок, а, голям интерес а, в, към този доклад в много среди извън Европейския парламент а, но в рамките на Европейския съюз. Ние трябва да направим необходимото, за да допринесем като съюз, като общност а, за, в битката с глада ние трябва да действаме в онези области, където е необходима най-много промяната. По време на фазата, в която подготвяхме доклада, получихме помощ от ФАО, ЮНИД, Унктат. и също така от специалният докладчик по сигурност на продоволствието на ОНЕ. Аз съм абсолютно уверена, че все пак има много голяма надежда, че държавите членки, Европейският съюз и Европейския парламент конкретно ще насочат своите усилия и внимание към преодоляване на проблема и неговото решаване. Всички се опитваха да ми помогнат колкото се може повече. Много съм благодарна както на секретарията, така и на докладчиците в Сянка, които с удоволствие и желание се включиха. Но имам едно малко раз, разочарование а, за това, че изслушването, което беше насочено за юни в тази комисия, е отложено по някакви причини чак за есента така че ще се наложи в пленарна зала да се влезе с този въпрос, без да сме провели слушването. Ето защо е необходимо да повишим нивото на информираност не само в нашата комисия, но изобщо в парламента, защото нещата се решават в пленарна зала, както знаем. В проекто текста, аз естествено, стъпих върху две декларации а, на а, комисията по а, Европейската комисия предвид по а, сигурността на продоволствието и подпомагане преодоляването на глада. Тези програми, както и самата комисия отбелязва, не са достатъчни. Тя осъзнава напълно, комисията осъзнава напълно, че ще трябва много повече да се направи. И аз искам да подкрепя комисията в тяхното усилие. Искам също така да ги окоръжим в тяхната борба за това, за изхранването, за качеството на храната, за енерги... енергийността, калоричността на храната. Опитвам се да намеря правилната немска дума за nutrition, казва ораторката. Но, мисля, че нашата комисия, Европейския парламент, трябва да има свое собствено съобщение, своя собствена позиция по този въпрос. Сигурността на продоволствието е изключително важен и във връзка с нашата собствена обща сълскостопанска политика. Ние подготвяме позициите на а, Европейския съюз по време на срещите на Г8 и Г20 и всички тези разисквания имат голямо значение за нас, за да покажем колко интензивно а, се включваме в а, борбата с глада. Парламентите, правителствата по света трябва да го направят, защото стотици хиляди хора страдат от лошо, а, лоша храна, от недохранване. Като резултат ам, от тенденциите към увеличаване на цените на хранителните продукти. Може би тези хора ще стигнат 1 милиард. В доклада съм се опитала да обърна специално внимание на правото на храна на всеки човек – Предполагам, че това ще е една тема предизвикваща големи противоречия и в комисията, и в парламента, но изключително важен е хранителният суверенитет, т.е. способността, независимо от всички, а дадена държава да може да осигурява своето продоволствие. И така, аз мисля, че ние трябва да се фокусираме повече върху местния елемент, т.е. върху това да се произвеждат храните в, в, а, а, в близост до потребителите. Това за нас е много важно. Нещо друго, което, по което започнах да говоря. А, да разсъждавам, извинете, прогнозите. Прогнозите по отношение на следното. Ако ще трябва целите на хилядолетието да ги постигаме, да се борим все по-успешно с гладуването и глед... глада в а, света, ние трябва да формулираме политики, но и да ги осъществяваме, защото гладът е най- ам, най-сериозният проблем, този, който изисква а, незабавни действия. През последните 30 години ние някак си се опитваме да решаваме тези проблеми, но по една програма, по една система, която очевидно няма да свърши работа и с изключително голяма спешност трябва да формулираме нова такава поредица от членове на Европейския парламент, а и докладчиците в Сянка реагираха на това, което първоначално бях упоменала във връзка с необходимостта да се концентрираме върху ролята на спекулантите за повишаване цените на храните ние трябва да кажем, че това е наш приоритет и на ниво Европейски съюз ние трябва да имаме една по-здрава и една по-обвързваща позиция при международните си преговори, за да може да се намали в значителна част а, спекулантската роля на пазарите на суровини и на хранителната, и хранителната промишленост, защото в бъдеще ние трябва да направим необходимото, а продук... фермерската, земеделската продукция да достига колкото се може през по-малко посредници а, пазарите или търговията на древно. Това са различните теми, които за мен и според мен са най-важните и съм включила в доклада, разбира се също така и в а, а, мотивите. Малките стопанства, селски стопанства. Изключително важно е да се покаже, че 80% от хората, живеещи в развиващите се страни, и то в най-слабо развитите такива, работят на земята, т.е. обработват земята, но а, 90% от тях не могат да се изхранат от тази земя вече. Има няколко константи в глобалната европейската политика и те трябва да бъдат разгледани и поправени където е необходимо. Също така, съм на мнение, че а, Вашингтон трябва да означава за нас а, поредица от реални неща, като например намаляване на данъците, а, на, е, на митата и на други, за да се улесни придвижването на храни към районите, които имат най-голяма нужда от тях. Ето защо аз мисля, че Европейския съюз трябва да поеме своята част от отговорността, а да премине към устойчиви а, възобновяеми енергийни източници и в същото време да не забравяме, че не трябва ценна плодородна земеделска земя да бъде из, а, отнемана, за да се произвежда енергия. Ние трябва да сме много внимателни в а, всичко това. Аз, например, а, се спънах, така да се каже, в една едно съобщение на комисията, което конкретно се занимаваше с политиката за земите или поземлената политика на комисията. Не беше само за мен новост, това беше новост за много други хора, на които я показах. Ставаше въпрос за една рамкова а, едно рамково съобщение, касаещо това което става с земите. В това съобщение се посочваше, че твърде много държави правят, т.е. решават сами за себе си какво да правят с земята и а, по този начин не служат и на собствените си интереси, и на интересите на всички нас. Какво трябва да направим ние? Да осъзнаем, както осъзнахме и за храните, за петрола и за финансовата криза, че много от основните, от големите държави купуват земя, а бедните страни продават земята си. А това, дами и господа, в така най-общи штрихи а, са нещата, които аз взех под внимание и прецених като важни да включа в доклада. За съжаление няма да има место, няма да има обем, в който да успея да включа достатъчно много детайли, но ще посоча, че съществува и големия въпрос за похабяването на храни имаме голям резерв в тази част а, по отношение борбата с глада и с гладуването в смисъл на некачествената храна коя, и недостатъчна храна, която се използва. Търсенето на храна, необходимостта от храни а, са неща, с които ще трябва да се справим като проблем в бъдеще. Аз съм си направил съответните изводи, имам си собствената декларация, в която посочвам, че стратегията, която се реализира в някои държави членки, като например Германия, а това са обикновенно индустриализирани, развити страни, а, да снабдяват а, бедните държави с храни поради намаляващото население е грешно. Не бихме искали това да е възгледа, който ще превалира. Благодаря, благодаря, казва председателката. Благодаря. Искам да поздравя господа Цимер за прекрасния и доклад. Няколко бележки. Въпросът за продоволствената сигурност в света е неотложен, всички го знаем. Това трябва да има челно място в европейския политически дневен ред. Напълно ви подкрепям в думите ви, е, че Европейският съюз трябва да разшири е, помощите за земеделие в своите програми за развитие трябва е, да има новаторски финансови е, механизми за тази цел, например е, облагане на финансовите сделки и помощта трябва да бъде достъпна за древните стопани в най-уязвимите страни. Вярно е, че е, за този милиард е трудно да се е, прецени отражението е, върху бедността и глада. Мерките, които предлагат от комисията не са насочени към семейните стопанства и към малките и средните предприемачи и земеделци, особено стопанствата, които се управляват от жени. Европейският съюз се е ангажирал да спре субсидиите след 2013 година в рамките на сегашните преговори в СТО, но трябва да се запази юридическа възможност да има износ. След настъпването на някакви много критични обстоятелства, както да кажем беше в сектора на млечните продукти. Особено внимание трябва да бъде обърнато на ефективното интегриране на хуманитарната помощ и помощта за целите на развитието в програмите за рехабилитация и развитие. И ще предложа някои изменения именно в този смисъл. Сега, господин Берман, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че този доклад е с отлично качество и показва до каква степен контекстът е, се е променил в политиката е, за развитие на селските райони и на земеделието като цяло. Бюджета за селско стопанство и за селските е, райони от края на 80-те години насам е, спада е, от 18% на 3% след към 2000-та година, но сега се увеличава до голяма степен вследствие на продоволствената криза. Е, макар че са неблагоприятни обстоятелствата, все пак е добре, че се е, променя тенденцията. Тази е, промяна се засвидетелства от доклада. Когато дойдох от Селско-стопанската комисия в тази комисия, бях шокиран, че никой не говореше за селското стопанство, за земеделието и за селските райони. Явно нещата и тук се променят. Няколко бележки. От Патриция Тоя, която се извинява, е, че няма възможност да присъства като докладчик в сянка на социалистите и демократите, ще е, кажа е, следното. Мисля, че вие сте напълно права, госпожо Цимер, Габриеле, да подчертавате потребността да се преборим с спекулата с хранителни стоки и да се регулира пазарът, когато производните продукти са свързани с храните също така изкореняването на култури от земите, придобиването на големи размери селско-стопанска земя, наистина основателно са елементи включени във вашия доклад. Би трябвало политиката ни да бъде така структурирана, че да не се пречи на земеделието в развиващите се страни, но малко съм песимист тук, защото в комисията, в която разисквахме многогодишната финансова рамка, много се говори за пари, но не се говори много за промяна, за приспособяване на европейското замеделие към нуждите му през 21 век. Само промишлените интереси говориха всъщност. Идеята е, е някъде в бъдеще да се а, махнат а, а, субсидиите в земеделието а, и тя бе отхвърлена а, много настойчиво от всички заинтересовани. А, мисля, че е срамота да съществува такова нещо. От, а, от 1 милиард на 300 милиона е сведени тези субсидии към настоящия момент, но те просто трябва да спрат да съществуват. Предлагам, Габриела, Едно изменение, ако не възразяваш. Е, в точка трета казваш, е, призоваваме Европейския съюз за по-нататъчно е, подпомагане на плановете за национални инвестиции и подпомагане на земеделието в съответните страни. Мисля, че не толкова земеделието трябва да бъде подкрепено и подпомагано, а развитието на селските райони. Миналата седмица бях в северо-западна Кения. Сухи земи, много бедни земеделци хората живеят покрай пресъхнали речни корита и копаят в пясъка, за да стигнат до вода. Ясно е, че за да се оцелее там, като земеделец, и то такъв, който има дъщери, се нуждаете не само от това да отглеждате добитъка си, но и от възможности да транспортирате месото и другата си продукция. Нуждаете се от училища, от клиники, от цялата инфраструктура, която позволява на един селски район да съществува. Значи нуждаем се от подкрепа не само на замеделието, но и на развитието на селските райони като цяло. Като цяло докладът е изключително добър. Той засяга дори въпроса за продоволствената продоволствения суверенитет, който до сега като че ли е бил табуиран в нашите разисквания. Благодаря. Господин Гаренц. Благодаря, госпожо председател. Габи Цимер е направила един изключително интересен доклад, много интелигентен анализ. Многократно разисквах с нея по време на работата. Тя не си е, спести усилие, за да е, намери необходимите експертни познания, да се опре на необходимите експерти. Бележките, е, които ще направя, засягат не толкова доклада, колкото темата. Мисля, че отношението на международната общност – към проблема, обрисуван от госпожа Цимер, е реактивно. Спомня ли си някой, че международната общност е говорила по този въпрос преди пет години, примерно, тогава никой не говореше. И изведнъж е, преди 5 години всички започнаха да говорят за земеделие е, на длъж и на шир, е, без обаче да се съгласуват помежду си. А, мисля, че го казвам без преувеличение. А, почти винаги съм съгласен с Тайс Перман, но а, обратно на неговото виждане съм на друго мнение. Въпросът с субсидиите е подценяван – вие казвате, е, че с 30, са нам... 30 пъти са намалени субсидиите и въпреки това ние не сме единни по този въпрос. Непрекъснато водим от години и от години този дебат в Европейския парламент. Толкова много промени видяхме, а ето, че по този въпрос не сме готови да се обърнем навътре към себе си. Е, трябва да се откроят силните моменти на стратегията, чрез която ще търсим решение на продоволствието. Мисля, че трябва да излезем извън фрагментирането на проблема. Тук има не само економическо измерение, не само продоволствено измерение. Всички тези аспекти еднакво присъстват. Институционната международна система е просто посредствена, когато трябва да се решат тези проблеми. ФАО разполага ли с оценка на въздействието, което оказват основните субекти на международната търговия с хранителни стоки върху развиващите се страни? Говоря за основните институционни е, участници в тази игра в глобален мащаб. Тук има огромна празнота. Няма такава оценка на въздействието. На второ място, мисля, че преди всичко и на първо място става дума за неспособност на самите страни, които се развиват, да а, изразят членоразделно а, своите нужди, своите потребности. В цялата тази материя ние не можем да дадем координиран отговор а, на проблемите и това лишава развиващите се страни от правата им на продоволствие. Мисля, че изкупуването на а, земи от а, дружества, както каза госпожа Цимер, и дори от държави е истински скандал. Защото купувайки земя, вие лишавате страните от възможност. И тази възможност е да имате необходимите ресурси, за да си произвеждате храната, която ядете. Иска ми се в тази връзка да припомня едно изявление на Бил Клинтън пред Американския сенат след земетресението в Хаити. Бил Клинтън призна, своята отговорност за това, че Хаити няма възможност днес да произвежда достатъчно храна. Тези, които познават историята на Хаити поне до някъде, знаят доколко през последните 50 години е, е спаднало земеделското производство там. Това е истински скандал. Клинтън има коража да поеме своята част от отговорността, да каже, че това е срамно и да каже, аз лично съм допринесъл за това състояние на нещата, казвайки, че търговските въпроси, въпросите свързани с отношенията между промишлените страни и развитите страни, не трябва да игнорират най-елементарното право, правото на прехрана. Мисля, че госпожа е, Цимер е перифразирала току-що казаното от мен почти изцяло своя доклад и за това я поздравявам. Мисля, че нашата работа няма да приключи с доклада на госпожа Цимер. Ние почти трябва да излъчим постоянен докладчик по този въпрос. Има а, пътища, които водят към успеха и други, които водят към провала. Когато сме вървели по втория вид пътища, сме научили как не трябва да действаме. Да се даде монопол на някого в земеделието. Ако възприемете а, недобри изходни предпоставки тогава всичко се поставя под въпрос. Нещо, което стана в Зимбабве. Мисля, че а, е, от нас се очакват е, интелигентни а, е, предложения още веднъж подчертан, трябва да се повиши способността на а, развиващите се страни да изразяват своята позиция, да формулират своите потребности. Те трябва да кажат от какво имат нужда. Те трябва да кажат, вие ни лишавате от най-елементарните права, вие ни лишавате от елементарни възможности, няма права на човека, когато не можем да се изхранваме. Мисля, че докладът на госпожа Цимер е изключително добра основа за по-нататъчни разисквания на тази тематика, която има централно значение. Много държа да благодаря на госпожа Цимер от името на своята група. Благодаря. Господин Мичел. Well, merci, uh, I, I I... Благодаря за този доклад. Благодаря и на госпожа Цимер за представянето му и коментарите, които направи. По принцип, е, поддържам цялата му идея. Аз бях е, докладчик по регламента за е, времето доставка на храни. Просто защото много страни нямаха достатъчно продоволствие. Когато се срещнах с министрите от съвета, бих казал, че 20 от 27 при изказванията си ми казаха защо не могат да отговорят на безпокойството на парламента да открият, е, да намерят е, милиардите евро в е, фонда за аварийни доставки на храни. И с помощта на бюджетната комисия с този парламент, с крайна сметка намерихме този милиард в излишъка на общата съступанска политика, за който не исках да чуят преди това. След това се обърнахме и към различни фондове, и макар и не е в рамките на една година, успяхме да се справим доста добре. Но аз смятах, че, смятам, че ако имахме а, такава нагласа а, към хората, които не им стигат храните, наистина трябва да покажем малко повече се чувства, защото това е важен въпрос. Аз вярвам в а, свободния пазар, но понякога, когато говорим за свободния пазар, не говорим за пазари, които наистина са свободни. Говорим за свободни медии. Редакторите, журналистите понякога правят това, което шефът им иска от тях, защото им плаща заплатата. Колко свободни са тогава тези медии. По същия начин на пазари има хора, които манипулират пазара и е крайно време да разгледаме този въпрос за спекулата с хранителните продукти, с фьючерсните сделки и мисля, че колегите се прави да подигнат този въпрос. Всички трябва да се безпокоим от този проблем, че има хора, които просто не ги интересува кой гладува, когато правят печалба. Просто трябва да разгледаме цялата етика на тези операции. И това е въпрос, който трябва правилно да бъде разгледан. Радно се също да видя, че колегата Цимер повтига въпроса за приема на храни и изхранването. Иринчен е въпросът, че има проблем с затластяването в е, развитите страни, защото хората се хранят с наличните храни или може би с е, неправилните храни. Но ако разгледате хората, които умират от е, непреносими заболявания, Бил Гейтс е много добре отговори на една такава среща при няколко седмици на този въпрос и тогава си промених мнението към преносимите болести. Но много от по-възрастните хора, най-вече жени, умират от е, сърдечен удар, от не заразни болести, най-вече може би заради диети. И това е също свързано с въпроса за изхранването. Беше споменато Зимбабве. И наистина е шокиращо да видим какво става в е, хранителната кошница на Африка. Но по времето, когато аз бях докладчик е, за регламента за аварийно следяване с храни, Бе казано, ето, ние имаме излишък на храни. Можем да изхраним Виетнам и Бирма. И аз се опитах да настоявам пред комисията. Необходимостта да си сътрудничим с регионални организации, страни и групи и може би да използваме в случая тайландското правителство като наш агент, за да работим заедно с тях, за да подпомогнем на региона. И наистина трябва да се зададем въпроса. Защо наистина Тайланд може да бъде износител на храни и същевременно наоколо да има гладуващи? Това е въпрос, който трябва да се зададем. И трябва да се върнем отново на този въпрос. Мисля, че ако тези, които притежават земята, ако имат някакво стопанство собствено, ще се отнасят към него по различен начин. Може да не произвеждат за пазара, но поне ще произвеждат, за да издържат семейството си. Не говорим и за спекула. Трябва да помислим за това как точно да направим така, че хората, които в момента нямат е, земя да станат дребни притежатели, за да им осигурим настоящето и бъдещето. И мисля, че трябва да се върнем на този въпрос и да се връщаме непрекъснато на този въпрос. Това разбира се е много сериозен въпрос. Може би наистина трябва да имаме постоянен докладчик по него. Не зная, но определено той трябва да стои в дневния ни ред. И повечето от нещата, повдигнати от госпожа Цимер, аз поддържам. Наистина трябва да влезем в подробности, за да ги разгледаме, но съм изцяло съгласен с общата идея на доклада и го подкрепям. Господин Дева. Искам да благодаря на госпожа Цимер за чудесния доклад. Съгласен съм до голяма степен с това, което казва. Нейното безпокойство за заграбването на земята но дори а, Саудитска Арабия или някои от тези големи а, земи завземат големи територии от а, друга страна, страната, която е инвестирала и е закупила земята, тя не може да се изреже, да се качи на кораби и да се пренесе от дома. Така че с времето отговорността за тази земя ще остане все пак в е, местните органи на власт. И ако се влушат взаимоотношенията, тогава просто местните власти или националното правителство са тези, които могат да национализират, национализират земята и това се е случвало много пъти във времето, включително в Шри-Ланка, където правителството национализира моята земя. Така че не е толкова безпокоително това. Става, става въпрос за 40 000 акра. Така че правителството винаги може да национализира земята. Чужестранните инвеститори не могат да изнесат земята, така че всъщност тези, които са отговорни, са на практика националните власти. Разбира се, освен ако правителството на Саудитска Арабия не изпрати войски да сложат електрически огради и така нататък. Така че израза заграбване на земя е до някъде преувеличение, в смисъл, че независимо колко се инвестира в тази земя, тя винаги може да бъде контролирана от националните власти, просто с написването на един кратък закон и национализирането на тази земя. Така че не ме безпокои толкова този аспект. Но всичко останало смятам, че това е един чудесен доклад. Благодаря, господин Дева. Дама думата на комисията. Господин Ройтов, давам ви думата. Thank you, Madam Chair. Благодаря, госпожо председател. От гледна точка на комисията аз също приветствам доклада на госпожа Цимер това е един много добър доклад. Удовлетворително да видим, че повечето от е, нещата, които комисията изразила в своето съобщение, са включени в доклада. Имам предвид е, факта, че ние искаме да приоритизираме агроекологичния подход, да насочим вниманието си към дребните стопанства и че правото на храна също е включено че разглеждаме много аспекти на сигурността на продоволствието, не само от гледна точка на селското стопанство. Отбелязваме също в е, доклада, че не е разгледан въпроса за корените причини за сигурността на продоволствието и смятаме, че наистина е необходима повече просвета за тези причини. Но това е просто като една странична бележка. Има няколко неща, които искам да повдигна. Ще се огранича до четири неща. На първо място, по отношение на суверенитет и сигурност на продоволствието. Бяха използвани точно тези изрази и бе дарена и дефиниция на суверенитет на продоволствието. Комисията винаги говори за сигурност на продоволствието и за това си има конкретни причини. Причината е свързана с факта, че сигурността на продоволствието всъщност е дефиниция, която е международно призната. Всеки означава за какво става въпрос. И това не е същото като суверенитет на продоволствието. Това е едно понятие, което не е достатъчно консолидирано, не е универсално прието като дефиниция. И в този смисъл са различни гледищата. Но също така и правото на храна и суверенитет на продоволствието като взаимодушение, мисля, че няма да помогне, ако добавим още една дефиниция към съществуващите до този момент. Това бе първата точка. На второ място. Отбелязваме, че от гледна точка на половете, докладът посочва, че много малко внимание се обръща на равенството между половете. Мисля, че това е важен въпрос, защото тази тема е особено важна, когато говорим за сигурност на продоволствието, не само в земеделието, където в е, развиващите се страни много, големи, много голям брой жени земеделки съществуват и в повечето случаи това е мнозинството. Стои също въпроса и за е, вътрешно-домакинското разпределение на имуществото, на изхранването, достъпа до земя и други ресурси, където въпросът за полът играе много голяма роля. Мисля, че в това отношение ние не можем да пренебрегнем този въпрос. И искаме да благодарим на докладчика за това, че отново го повдига. На трето място е за земята. Първо, една малка корекция. По точка 17 от доклада на докладчика има препратка към доброволните насоки за придобиване на земя. Всъщност заглавието е малко по-различно. Доброволни насоки за, продължител... за продължителността на притежанието на земя и земеделска и горска земя. Малка корекция. На второ място докладчикът излиза с предложение за задължителни разпоредби на национално и международно ниво. На национално ниво превода на всички насоки които са на лице и в момента се разработват, като например насоките за африканската политика, както и насоките на ФАО, те трябва да бъдат е, превърнати в национални задължителни разпоредби. Това е идеята. Цялата тази дискусия за международни задължителни разпоредби е далеч по-трудна. До този момент е, няма ясен път, по който да се постигне това. Просто исках да обърна внимание на този въпрос. На четвърто място е, въпроса за колебливостта на цените. Въпросът за колебливостта на цените е определено привлича много внимание в днешно време. Преди няколко седмици излезе преработената версия на доклада на международните организации, които бяха помолени от е, френското председателство на Г-20 да направят анализ и предложения за това какво да се прави по изключителната колебливост на цените. Този доклад обръща много внимание на редица аспекти, свързани с колебливостта на цените, не само спекулата. В виждането на докладчика голяма част от тази колебливост е свързана с спекулата. Докладът от международните организации е доста нюансиран ясно се казва, че известна степен на спекула или дори бъдещи е, дейности по отношение на хеджиги и фьючерсите са необходими за правилното функциониране на пазара. Това, което е вредното обаче е прекомерната спекула. Това означава, че прекомерната спекула е, означава разминаване между участието на финансовите действащи лица в сравнение с по-традиционните търговци на стоки. И това разминаване трябва да бъде разгледано и наистина в контекста на Г20, както и в контекста на комисията, също се разработват редица предложения и се разпраща много информация за пазара по отношение на прозрачност, регулация и така нататък. Това обаче не отрича, че има и много други факти, които всъщност влияят на колебанието на цените. Добре е да си напомняме, че на лице са фундаментални фактори, които са свързани с основите на пазара, предлагане и търсене и в крайна сметка условията за спекула обикновено са на лице в е, едни по-затворени пазари и където има известна степен на непредсказуемост. Един от е, явно вредните аспекти, свързани с е, цените в миналото, както през 2008 година в кризата на храните, както и сегашната криза в е, хранителните цени, бе свързано с е, забрани и ограничени на износа. И това е нещо, което също не трябва непрекъснато е, да забравяме, непрекъснато трябва да си напомняме, за да видим как с партньори по света да се попречи на ограничението на движението на храни и да се попречи на затварянето на граници. Последното във връзка с зърнените храни и запасите им. Същия доклад на тези международни организации наистина е, вреди на всякакви предложения по отношение на запаси от зърни храни, които ще имат влияние върху цените. В миналото това е доказвало, че не е ефективно, тъй като има политически намеси и корупция. Така че това предложение на докладчика може би трябва да се преосмисли. Това са само няколко бележки, но като цяло, както казах, комисията приветства този доклад и вижда много ценни аспекти в него. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо Цимер. Искате ли да, обобщите? Е, Искам да ви благодаря както и на всички, които говориха преди вас за насоките, които ми дадоха, допълнителните идеи. И мисля, че в същото време има на много висока степен на съгласие помежду ни. Както каза и господин а, Дева, а заграбването на земи е една от а, темите, които може би а, са по, а, предполагат по-остри позиции, така че искам да благодаря на всички ви за вашите идеи. Надявам се, че ще продължим в същия дух и по време на изслушването. Мисля, че ще е полезно, ако успеем да дискутираме ам, нещата и в, и в тяхната взаимовръзка. Сигурност на продоволствието и правото на храна. Да видим също така какво още или какво много повече бихме могли да направим. Трябва да видим какво се случва в Европейския съюз, какво се случва в света. По отношение на земеделците, които отглеждат суровини или друга продукция. И всъщност навсякъде по света земеделците не успяват да покрият разходите си, производствените си разходи. Виждаме какво се случва в развиващите се страни и а, можем да ги сравним с случващото се в Европейския съюз. Всъщност ние доплащаме на земеделските производители и затова може би те не са на загуба. И, и мисля, че тези въпроси трябва ги, да, да ги разгледаме в много повече подробности. Ако решим, можем да вложим и нещо в реформата на ОСП и в тази насока. Що се отнася като едно сцепление или така кохерентност на нашите усилия в всички области, не само в ОСП, ще видим, че много от нещата са възп могат да бъдат възприяти и се радвам, че комисията се съгласи по много от точките, които съм засегнала. Ма да, жените наистина в селското стопанство имат своята голяма роля. Така че в съобщението по а, включването и мисля, че може да се а, възприеме и да се сложи в текста на съобщението и това. Така, по отношение предложението на ФАО за обвързващите а, насоки. В началото на доклада а, са споменати, но трябва да се обобщат по-нататък. И накрая, от, но, ясно е, че има много причини за тази нестабилност на цените на хранителните стоки, но комисията е склонна като че ли да, да намали значението на някои причини във взаимосв... взаимосвързаността им. Не знам дали да се придържаме към това тълкование, но искам отново да подчертая, че съм много благодарна на всички, които сътрудничаха с мен. 20 юни е крайния срок, 6 часа вечерта и на 12 юли ще се гласува. Така, а сега е, ефективна стратегия по отношение на суровините в Европа. Това касае много развиващи се страни също така, защото те произвеждат много суровини. А, Бути, господин Бутикофер е, е този, който отговаря и сега ще дам думата на Шнибър Ястрам. Благодаря, госпожо председател. Искам да кажа, че това е един особено важен въпрос. До 2050 година се очаква 300% увеличение в е, търсенето на суровини и материали. Съгласно проучване на ОНЕ. Господин Бютикофер в своя доклад за ИТРЕ е, представя много добре нещата, но от моя гледна точка е много важно да се подчертаят някои въпроси на политика на развитие много по-сериозно. Между тях е, е координацията на политиката, както и необходимостта на альтернативи на така наречена система GSP. Общата система на преференции, търговските стимули – Това е един огромен въпрос, по който можеше да се напише много по-обширен доклад, но поради липса на място много неща трябваше да бъдат оставени на страни, но те могат да бъдат е, включени чрез е, предложения за изменение. Например, факта, за auf die Aushandlung von angemessenen Verträgen ankommt. Das heißt, fair und berechenbar. Изключително важно е да можем да разчитаме на условия на снабдяване, на продоволствия, които са гъвкави, имат устойчив, дългосрочен характер. Помислете си за диамантите в Ботсуана beratung eben mit dem ziel die afrikanische seite gegen die rechtsabteilung der globalen rohstoff Трябва да се осигури участието и на юристи, за да бъде, бъдат подпомогнати производителите от развиващите се страни. Това има много голямо значение. Следва да се отбележи, че Китай е, не се включи е, в тази инициатива за прозрачност. В някои е, случаи доста важни страни всъщност не участват в подобни значими инициативи. Във всички случаи е необходимо при извличането на суровините да се събира такса, която да въжи в глобален мащаб, световен мащаб – für das Land и чрез която да се е, събират средства всеки път, е, когато е, суровини напускат територията на определена страна. Тези такси, тези налози много лесно ще се изчисляват. След това се поставя въпросът за капацитета за преработка в страните производители. Да помислим за Ангола като пример или пък а, за а, Германия и Казахстан. Германия, например, а, дава помощи а, в замяна срещу суровини. Инициативата за прозрачност е добро начинание за економиката. Така и трябва да бъде. Необходимо е, е да се е, е, спазва харстата за природните ресурси, тъй като това позволява да се осигури защита против повторна национализация и е, да се поставят основите на трайно сътрудничество. Разбира се, и предотвратяването на военните е, конфликти е важен момент, е, когато разискваме достъпа до суровините. Трябва да се помисли и за е, така открояването на някои суровини с стратегическо значение. Трябва да се уточнят определенията. Мисля, че Никой не иска да е, е, рита по кокълчетата е, своите конкуренти в това отношение. Е, имаме 12 е, основни стратегически суровини и е добре да е, уточним е, определенията. Очаквам е, с е, нетърпение вашите извинения. Те ще бъдат внесени до 26, т.е. след два дни. Госпожа Саргентини. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на докладчика за е, становището. Току-що проведохме гласуване в Комисията по външни работи във връзка с суровините и е, с голям интерес е, проследявам работата в доста комисии по един и същи въпрос. Не е изненадващо, че такава работа се извършва успоредно, тъй като толкова много са засегнатите нашите промишлени сектори, геополитическите е, отношения в света, както и, наш, както и развиващите се страни. Докладчикът е извел на преден план доста е, важни въпроси. Е, мисля, че обаче в много случаи редакцията може да бъде Е, така заострена с цел ИТРЕ, комисията ИТРЕ, е да ги вземе предвид. Мисля, че ако нещо липсва в разискванията тук а, и другаде, е, че тези развиващите, развиващите се страни имат нещо, от което ние се нуждаем. Можем да говорим за корупция, за развитие, за какво ли не, обаче трябва да направим предложение, е, което е Привлекателност за тях, е, за да искате да продават е, суровините си. Колкото и да говорим за прозрачност, в крайна сметка за това става дума. Не можем просто да копираме предложенията на Китай. Трябва е, да тръгнем в съвсем друга посока. Справедлива търговия, справедлива инвестиционна политика – Ние не се нуждаем от инвестиционна политика, която ощетява развиващите се страни. Трябва да има и единство в политиката. В точка едно докладчикът подчертава значението на това единство в нашата политика, нейната последователност, но мисля, че можем да наблегнем още. От гледна точка на експортните такси, една страна, която фактически няма никакви източници на приходи, се опитва чрез такси да събере пари от всичко, което може да изнесе. Дали са цигари, дали алкохол или нещо друго. И за това суровините, необработените суровини, ми се вижда нелогично да бъдат обложени с по-висока такса, отколкото полуфабрикатите, полуготовите продукти, защото чрез полуготовите продукти вие на практика създавате заетост. Тук не трябва да допускаме а, изпадане на страните в въоръжени а, конфликти а, заради тези ценни суровини, които се намират на тяхна територия. Давам думата на комисията. Благодаря, госпожо председател. Искам да кажа, че в залата се намират и колегите, които представляват Генерална дирекция промишленост. Ако ми позволите, по препоръките и предложенията, очертани в доклада, не мога да кажа е, нищо специално, те не ми създават затруднения, може би само някои уточнения. Първо, във връзка с единството, последователността на е, политиката за развитие, напълно сме съгласни с казаното. Смятаме, че е, съобщението, което ви бе е, предадено, вече е отражение на конкретно усилие в тази посока. Ясно е, че след влизането в сила на Лисабонския договор е единството на политиката в областта на развитието е не само е, уместен принцип на политиката, но и задължително юри, е, юридическо задължение. А, по а, а, системата за преференции а, искам да подкрепя а, докладчика. Да, суровините различни от земеделските подлежат на мита, така че е, когато имате минерални, енергийни суровини, генерализираната система за преференции се прилага. Действието й бе продължено до 2013 година. Освен това, комисията преди няколко седмици разисква и прие акт за бъдещето на тази система след 2014 година няма да има промени е, за продуктите, които са обхванати от системата. Нищо, от нищо не бива да се страхуваме там от гледна точка на бенефициерите. Е, в е, тази посока е проектът, който внесе комисията в съвета и в парламента. Що се отнася до прозрачността? На една и съща вълна сме. Е, съобщението, както и в предишното съобщение от 2008 година, се е, изразява ясна подкрепа за това инициативите е, в е, е минната, добивната промишленост да бъдат изцяло прозрачни. Ние сме запознати а, е, а, с а, иновациите на закона а, Дон Франк в а, Съединените щати и а, сме се опитали да отразим опита а, в а, сега изготвените а, проекти, що се отнася а, до прозрачността на сделките на големите мултинационални компании. А пък а, отчитането и докладването а, а, страна по страна също сме го взели предвид това, което давате и вие като предложение. Е, що се отнася до сътрудничеството с Европейската инвестиционна банка, има инициативи, е, които е, правила се спазват при всички случаи на финансиране от ЕИП. Целта е да бъде осигурен много строг контрол за проектите, след като те бъдат одобрени от банката il y a une, референс а euh, euh, euh, croissance. Също така е, в доклада е, се визира а, е, а, така постигането на целите чрез приобщаване на а, максимален брой хора. Това е и наше тежнение, което взема централно място в Зелената книга за бъдещето на политиката на развитие. Явно вървим в една посока. Що се отнася до дребните стопанства и до така добивната дейност за наячийски характер, това е тежка сфера. Ние е, не разполагаме с достатъчно данни, с толкова данни, колкото за официалната промишленост. Е, е, полагаме усилия от неформалния към формалния сектор да улесним прехода. Но има така трудности поради разпръстността в този случай. Искам да кажа, че Що се отнася до справедливата търговия и договорите за справедлива експлоатация между развиващите се страни и големите мултинационали, е, тук ние следим развитието с много голям интерес, но има и много други заинтересовани, като да кажем Световната банка, която има фонд, от който да отпуска средства в тази сфера. Африканската банка за развитие също проявява голям интерес. Също така комисията на Африканския съюз иска да участва в сътрудничество в тази сфера, сътрудничество с нас и в момента проучваме как можем да укрепим, да доразвием съществуващите механизми за тази цел. По отношение на експортните такси, знаете, че е, е, много отрасли не се отнасят положително към тях – и те със сигурност не винаги съответстват на задълженията е, по линия на Световната търговска организация. Е, има и, и допустими изключения, но всички економисти в областта на развитието, всички експерти казват, че има е, други по- резултатни е, механизми, които могат да доведат до по-голяма прозрачност, както и до по-добри данъчни постъпления за развиващите се страни. Но това изисква реформи, е, които не винаги са лесни. Страни, е, които имат така ограничения на управленския си капацитета. Благодаря ви. Ако иска колегата от Генерална дирекция промишленост, може да внесе допълнителни разяснения, ако позволите. Председателят не беше предвиден, но Много бързо, моля. Аз съм координатор на комисията на позицията по това съобщение. В допълнение към казаното от колегата, бих искал да подчертая един въпрос. Освен основните принципи, той вече имаше възможност да обясни някой от тях. Аз е, бих е, продължил някои от коментарите на евродепутатите, което означава, че е необходимо да преминем от общите принципи към конкретни действия. Това показват е, контактите ни с африканските страни. Те имат една визия за минното дело в Африка. Те са разработили една пътна карта за действие и очакват подкрепа от Европейския съюз в някои от тези действия. Ние имаме вече споразумение, което бе подписано с Африканския съюз през ноември миналата година с пътна карта и съвместен план за действие в е, минното дело и добива на суровини. Това означава добро управление, инфраструктурни инвестиции с съответни схеми и експертни знания. Така че имаме вече шапката, имаме на лице политическата воля, поета отговорности от наша страна. Говоря за комисията, за интересовани страни, други институции, съвета и парламента, които очакваме да ни подкрепят. Вече се насочваме към първата стъпка и това е свързано с едно от изказванията на депутатите организиране на семинар между Европейския съюз и експерти от Африка по данъци върху минния добив. В момента, в който имаме повече подробности по тази програма, ще ви информираме. Така че ние работим по този доклад и е добре, ако има препратки от, във вашия доклад върху това споразумение между Европейския и Африканския съюз по сървините. Благодаря. Благодаря, госпожа Шнайбер. Искате ли да направите някакви заключения? Да, искам да благодаря на тези, които представиха своето мнение по този доклад. Знаете, че срокът е за, за изменение 26 е май. Ако имате някои допълнителни коментари, аз ще ги приветствам. Те няма да навредят. Нека също да ви напомня, че дали някой от нашата комисия или от ИТРЕ работи по него, ние всъщност ще обединим усилията си. Не смятам, че са различни позициите в различните комисии, така че приветствам всякакви коментари, които ще имате по нях. Благодаря да ви напомня само, че срока за внасяне измененията е 26 май, 12 часа на обяд. Гласуването ще стане на 14 юни. Много е кратък срока между срока за изменение и деня за гласуване. Необходимо е гласуването да се проведе преди гласуването в комисията, която е водещата комисия. Необходимо е също да имаме време и за писмен превод на документите. Сега, преминаваме към следващата точка. Преди три седмици трима души от нашата комисия присъстваха на конференция на ОНЕ за най-малко, най-слабо развитите страни. Конференцията е приела нова програма за следващото десетилетие за подпомагане на тези страни и подпомагане на условията на техните граждани. Давам думата на господин Дева, който бе председател на делегацията, която отиде там. Благодаря, госпожо председател. Като че ли накарах всички да си тръгнат? Госпожо председател, тази наша мисия в ООН е да участваме в конференцията за най-слабо развитите държави Корина Крето, Чарлз а, и другите колеги искам да им благодаря за това, че ми позволиха да бъда ръководител на делегацията. <clears throat> Имахме поредица от задължения. А, двама безценни а, членове на секретарията а, ни предружаваха. Е, единия е тук, а другия не е, е там. Така че ще им благодаря също. Поредица от срещи имахме. Колективно информирахме както комисаря, така и комисията. че ще пожелаем да изиграем една пълноправна и пълнокръвна роля в ОНЕ а, заедно с комисията и с съвета и бяхме уверени, уверени извинете, от комисаря, че ще имаме равностойна позиция. Исках това специално да го отбележа и съвсем формално за протокола да благодаря, благодаря на господин Пибекс който направи огромни усилия, за да бъдем ние третирани като равни. А не секундас интерпарис. Беше ни даден достъп до пленарна зала, да говорим с когото си пожелаем, да участваме в семинари, подконференции, конференции, и изобщо пълнокръвно участвахме във всички действия на ООН, така че искам да благодаря на комисията, която успя да разбере колко важен е европарламентарният елемент в тази работа. Особено когато става въпрос за харчене на парите на дънакоплатците. Защо беше тази конференция толкова важна? почти 10 години минаха от времето, в а, което одобрихме една мисия, а, наречена всичко друго, но не и извън борда. Ставаше въпрос, разбира се, за най-слабо развитите страни. Обаче за този 10 годишен период само две държави са успели да преминат границата а, на най-слабо развитите страни, т.е. от предишните 50 останаха 48. Така че очевидно ще трябва да разработим нов механизъм, за да подпомогнем още по-добре тези 48 държави, а, за да, изна... да произвеждат и да изнасят в Европейския съюз а, стоки, а не само да останат на износа на оръжие, примерно така че да стане всичко храни, а не всичко калашници, примерно. Еми да, добре, разработихме програми, много надежди, много идеи имаше, обаче през следващите 10 години успяха да намалеят 40, от 48 на 24 държавите, които се включват все още в групата на най-слабо развити. Пет месеца. А, пет месеца преговори ни трябваха, за да се реши 0,15 до 0,20% от БВП да бъде предоставено за тази програма за подпомагане, за да могат държавите в тази група да преминат от от най-слабо развитите групата към средно или не толкова слабо развитите. И така, трябва да има да се увеличи добавената стоеност в онези производства, които се базират на природни ресурси, да се обърне специално внимание на заетостта. Госпожо председател, ние с вас знаем а, че производствения капацитет е много малък, обаче тези държави могат да преминат все пак, да успеят да премират от чисто земеделски към а, а, економики, които а, развиват а, промишленост. Защото а, нещата се развиват, примерно в а, а, Африка под Сахара, а, мобилните телефони а, са нещо изключително добре развито и им помага включително в това фермерите да успеят да си продават селско-стопанската продукция без толкова много посредници, използвайки мрежата а, на мобилните оператори за целта и поредица от други неща. Комисарят Пилбакс а, е а, решен твърдо да помогне създав... а, производството на повече електроенергия в а, Африка, като се концентрираме върху а, традиционните източници. Така, за а, чуждите преки инвестиции. Те трябва да се превърнат в движещата сила – която да помогне на държавите на, в Африка да се развият, да се развият регулаторните мерки, публично-частното партньорство, да се гарантират инвестициите и така нататък. Поредица от мерки могат да бъдат предприяти от най-слабо развитите страни и Европейския съюз ще им помогне в тази насока. Общо казано, мога да ви кажа, че а, на срещите, на които присъствахме, а това беше доста интензивна програма, а, видяхме много конструктивни неща и ние някакси се почувствахме още по-уверени, поне на хартия, че нещо О, доста конструктивно сме създали за следващите 10 години, като резултат от нашето сътрудничество с най-слабо развитите страни. Разбира се, много ще зависи от това как ще се фокусираме, доколко ще се фокусираме върху реализацията на тези споразумения. Ай, разбира се, имаше много интересни неща в пленарна зала, пък и около нея, примерно президента на Иран. А прочете една лекция, в която аз научих много за Адам Смит. А, и разбрах, например, от него, че а богатите страни, някои богати страни, ставали богати, защото взимали парите на бедните страни. И никъде дори не успя да спомене, че всъщност парите и богатството трябва някой да ги създаде първо. Ще му изпрата една книга по този въпрос. Е, а, турските власти бяха много гостоприемни, бяха много загрижени за развитието на конференцията. Те много искаха да направят необходимото, за да е успешна е, конференцията. Ние, сме много, ние бяхме много добре третирани и за това искам да благодаря от името на Европейския парламент за свършената работа. Благодаря ви, господин Дева. Госпожа Крето, бих искала да благодаря на колегите. а също и на колегите от секретарията, без чиято подкрепа ние нямаше да се справим. Както каза Нирш, това беше изключително полезна визита. За нас Европейския парламент има. Но ефективността на такъв тип конференция, които се произвеждат, провеждат един път на 10 години. Не знам дали съм, е толкова голяма, защото целите са изключително амбициозни. Но виждаме, че след 30-летия такъв тип конференции разликата между целите и реалността са твърде, е твърде голяма. И затова си мисля, че този тип срещи трябва да се правят много по-често, може би под егидата на ОНЕ или в рамките на ОНЕ по някакъв начин, ще е по-добре. За мен поне стана ясно, че е, много голяма слабост имаме във връзка с е, популяризирането на гол, ам, а, големия дял, който ние предоставяме на, на най-слабо развитите държави, а, комисар се беше наистина лесен за контакт, смисъл можехме да, да коментираме нещата и както той каза, си винаги сме в ъгъла и не е толкова, не е много честно не е много честно това, защото Европейския съюз всъщност е най-големият донор в рамките на ООН. Джад, например, той си е екстрема, обаче доста представители критикуваха безразличието на поредица от развити държави към нещастната съдба на а, бедните държави на нашата планета. Бяхме доста фрустрирани, а, но в същото време това е един популизъм, който може да бъде много опасен, особено във времена на криза по света. Ето защо аз мисля, че ние трябва да сме много по-внимателни по отношение на политическото измерение и на това, което трябва да правим, за да покажем, да демонстрираме своя принос. Мисля, че ролята на Европейския съюз в рамките на системата на ОНЕ трябва да бъде увеличена. В Истанбул се срещахме с представители на МВФ и Световната банка и мисля, че е много важно да се продължи този контакт в рамките на Комитета за развитие. Това е. Благодаря ви. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μετά... Следващия оратор. Благодаря ви. След като изслушахме господин Дева и Карина, няма какво много да добавя към доклада на конференцията. Срещахме се с представители на най-слабо развитите страни на конференцията на ОНЕ – и имахме възможност да се срещнем и с редица неправителствени организации. Тези срещи наистина ни убедиха, че е необходимо да осигурим по-голяма демокрация в тези страни. Необходимо е да се консолидира демокрацията, доброто управление и демократичните институции в тези страни. След като направим това, единствено тогава можем да се придвижим напред, защото изглежда има много корупция на всички равнища. Единствено след намаляване на корупцията може да се постигне ефективно развитие в тези страни. Ние просто трябва непрекъснато да проследяваме какво се случва в тези страни, а не да изчакваме 5-10 години, за да се върнем и да видим какво се случва в тези страни. Създадена е програма. По отношение на изпълнението на тази програма трябва да осигурим необходимото проследяване и контрол, за да може и парламент и нашата комисия да бъдат информирани за случващото се в тези страни. Трябва да следим по какъв начин напредва изпълнението на тези програми. Наистина имаше много външни министри, държавни и правителствени ръководители, външния министр на Кипър, който беше там. Успях да разговарям с него, но той не участваше в много събития, защото Кипър не бе официално поканен от организаторите. Много е трудно да си представите, че един външен министр присъства там и не е поканен на официална вечеря, например. Това е една много тежка ситуация. Ако ще изнасяме демокрация, трябва наистина да спазваме демократичното отношение към всички страни. Даваме думата на комисията, господин Вилки. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и за топлите думи за комисар Пия Бакс. Ще предам вашата благодарност, както бе изразена днес тук. Ще продължа няколко от е, нещата казани от господин Дева по отношение на конференцията на ОНЕ. На първо място въпросът за партньорството и значението на партньорството, който е един от е, основните въпроси на тази конференция както и един от най-трудните въпроси в е, преговорите. Аспектът на партньорството, който бе оспорван, е кой се очаква да помогне на най-бедните страни в света. Дали става въпрос за партньорство между самите най-слабо развити страни и традиционните донори, или всъщност има и други действащи лица в света в днешно време, в сегашната архитектура на развитие, които носят отговорност и имат да изиграят роля в това отношение. Това е един от ключовите аспекти на преговорите, които не бих казал, че е, замърсиха, но по-скоро проникваха в е, цялата програма за действие. Съвсем ясно стана в Истанбул, че нововъзникващите економики, които някак си бяха притиснати в ъгъла, нямат намерение да поемат отговорности за навлизане в такова партньорство. Между време направихме някои стъпки да предложим нашето сътрудничество, да дадем роля и нововъзникващите економики е, в опит за подкрепа на програмата за действие, но това е една малка стъпка – и комисията смята, че можем да стъпим на нея в е, бъдещите конференции, да видим какъв е характера на глобалното партньорство за развитие. Друг един въпрос, отказаното от господин Дева, е въпроса за надскачането на границата на най-низко развитите страни. И това е наистина въпрос, който трябва да се проследи след конференцията и комисията и други действащи лица в е, областта на развитието ще разгледат всички целеви равнища, действия и цели съдържащи се в програмата за действие от Истанбул и ще се, опитваме, ще се опитаме възможно най-добре да ги осъществим в партньорство с най-слабо развитите страни. На този въпрос е, за повишаване на категорията е като слон в стъкларски магазин – защото има една тенденция най-слабо развитите страни да не искат да бъдат повишавани в категория. Защото по този начин ще бъдат оставени без привилегите, които получават с този статут. Затова програмата за действие, прията в Истанбул, съдържа и няколко параграфа за създаването на работна група в Генералната асамблея на ОНЕ която да работи по процеса на едно гладко повишаване на категорията. И Европейския съюз, който в момента представя най-добра практика с предоставянето на всякакви други помощи без оръжие, но, например, достъп до пазар на най-слабо развитите страни. Е една Европейския съюз по този начин е в добра позиция да подмогне функционирането на тези работни групи. Трябва да разгледаме обаче и други въпроси, освен достъпа до пазара, които могат да помогнат на този процес на повишаване на категорията. Мисля да спра до тук, но като цяло смятаме, че тази конференция е с един смесен успех. Много важна среща, с много важни дискусии и теми, мисля, че Европейския съюз показа едно участие на много високо ниво с господин Барозо и с е, двама комисари, което бе отбелязано надлежно и много добре е прието. Но все пак в крайния документ трябва да се види по какъв начин в бъдеще – бихме могли да постигнем едни по-целенасочени документи, които да бъдат и по-полезни Не е достатъчно те просто да бъдат прияти с консенсус, което само по себе си не е лесна задача, но трябва да видим по какъв начин наистина можем да постигнем по-оперативни резултати от тези конференции, което бе казано и от един от участниците на днешното заседание. Председатели, благодаря господин Деба. Искате ли да добавите нещо? Разбирам, че времето напредва, но наистина много интересен беше въпроса, който подигна Елени. Бих искал комисията да отговори. Как точно ще направим така, че наистина да не проспим следващите 10 години и да проследяваме какво става по отношение на програмата за действие от Истанбул? Може би на всяка година или всеки две години трябва да проследяваме нещата. Председателят, искате ли думата? Благодаря. Въпросът за най-слабо развитите страни сътрудничество за развитие. Това не е група, към която насочваме вниманието си основно като група за развитие в нашата програма. Правим това, разбира се, по отношение на търговията заради Световна търговска организация, но най-слабо развитите страни не се признава като група от е, международните финансови институции или от е, Световната банка. Използват се по-скоро за насочване на нашата помощ за развитие или по-скоро на нашето внимание. Следователно, нашето отчитане и разглеждането на въпросите на най-слабо развитите държави се очертава в съответствие с процесите в ООН и изискванията за отчитане на ООН, което ние правим регулярно и с удоволствие ще споделяме тези отчети с парламента. Процеса на проследяване и контрол на програмата за действие от Истанбул някакси остава отворен в окончателния документ, остава да се доразработи, но един от основните краигълни и камъни през следващите 10 години е един междинен преглед, който трябва да се направи през 2015 година. И разбира се, преди това ще трябва да разгледаме какво сме свършили. Какво ще направим преди това на ежегодна или двогодишна основа, ще трябва да се прецени, но определено ще предам вашето съобщение. Господин Дева, благодаря ви. По DCI допускам, а господин Мичел ще ме поправи, ако греша, и имаме повече контрол върху стратегическите документи на страните. Има цяла група такива страни с документи стратегически и те са най-слабо развити страни. Това е първостепенен е, приоритет. Тези най-слабо развити страни да не бъдат вече толкова слабо развити. Значи имаме и Индия, Китай, Виетнам, е, които ще излязат от е, списъка и вече ще се грижат сами за себе си. Е, след 20 е, години просто няма да има какво да се развива. Госпожа Теохарос. Information gathered от друга страна, е, според информация, събрана на конференцията и преди нея, повечето от най-слабо развитите страни не изразяват намерение, така да се каже, да възмъжеят, да излязат от групата. И се питам дали необходимо да се контролира изпълнението на програма, да ако Можем да проверим през определени периоди дали те изпълняват мерките. Иначе всичко е безнадежно. Те нямат шанс за развитие, ако не изпълняват мерките. Господин Дева, трябва да внимаваме. Не само да показваме моркови, но да държим и тояга. Иначе те ще искат само моркова и няма да а, подобрят положението си. А, в никакъв случай. Председателят. Според мен това е въпрос, по който трябва да се работи, но в кратки срокове. Мисля, че е, не можахме да постигнем пълно съгласие е, между въпросите и отговорите, но ще премина към следващата точка, освен ако някой не иска е, да вземе неотложно думата. Сега мисия за наблюдение на президентските избори в Федерална република Нигерия – това ще е последната ни точка. На 16 април бяха произведени изборите. Европейският съюз бе представен с много важна наблюдателна мисия под председателството на колегата господин Петерле. Той току-що се присъедини към нас. Почти три месеца от през април и май остана мисията на Съюза в Нигерия. Госпожа Мария Неделчева пък е, няколко дни преди президентските избори е, оглави е, мисия за наблюдение на изборите. Другите членове на делегацията бяха госпожа Жан Ламбер и господа Хуан Фернандо Слопес Агилар и Джон Атърт Монталто. Най-напред ще дам думата на господин Петерле, след това на госпожа Неделчева и ще моля всеки от тях да се ограничи до 3-4 минути. Най-напред господин Петерле. Ей. Hvala lepa za besedo. Jaz sem vesel, da sem doživel to posebno izkušnjo s sto enainštirideset dolgoročnimi in kratkoročnimi opazovalci s profesionalno pa Няма превод. Председателят, за съжаление не чуваме превод. Няма преводачи всъщност. Може ли някой да ми даде обяснение? There is no translation or, or there is no... Просто преводът ли не се е чул? Няма преводачи или е технически преводът, е, проблемът? Може ли да се отговори на този въпрос? Няма отговор. А, <laughs> en fait, on ne reconnaît pas votre langue. oui, mais alors je peux... On ne reconnaît pas... А всъщност вашия език не е включен. Даже и словенците ли не го познават? техник. Да, проблемът е технически. Можем ли да го решим или господин Петърле ще бъде длъжен да говори на друг език? А, няма словенски в комбинацията за днешния превод е отговорът. Господин Петърле, какъв прекрасен ден. Председателят е, да, има такива дни. На, на английски можете ли? А, да, ще продължа на английски. А пък колегата ми ще говори на френски, нали така? Е, е, мисията бе трудна. 141 е, дългосрочни наблюдатели в Нигерия присъстваха, знаете, че докладът преди 4 години от мисията на Европейския съюз в Нигерия бе много критичен и е, беше изготвен много дълъг списък с препоръки. Някои от тях е, са били много сериозно взети предвид от нигерийските компетентни органи. Така че Конституцията бе изменена, е, избирателният закон бе изменен и независимата национална избирателна комисия бе преструктурирана към по-добро мисля, че по-добра бе позицията и този път тази комисия, избирателната комисия, наистина много добра работа свърши. Създаде като цяло много добри технически условия. Е, знаете, че на 2 април изборите бяха анулирани, тъй като не всички материали стигнаха на време до всички избирателни секции, така че трябваше е, да бъде извършено отлагане. Но е, на втория кръг е, всичко протече много по-добре и нашата мисия отбеляза че избирателите, 73,5 милиона, имаха възможност да гласуват в спокойни, свободни и безопасни условия. Като цяло, бяхме свидетели на много добър избирателен процес, особено в първите му фази. Но по-късно, в по-деликатните фази на този процес на избори, имаше повече проблеми. Ще дадем информация за това в нашия окончателен отчет, окончателния ни доклад, който следва да бъде е, представен след седмица в Абуджа. Искам да кажа, че след е, първите е, избори, които бяха произведени доста добре на високо равнище, и след президентските избори, които бяха още по-добре произведени, на парламентарните избори а, е, и преди тях а, е, се а, е, от, открои известно а, насилие, но пак трябва да говорим относително. Насилието беше по-малко, отколкото преди а, 4 години. И а, затова в сравнителен план а, ние бяхме удовлетворени от, от това намаляване на насилието. Според мен, изборите за управители областни бяха с повече насилие, по-трудни, по-тежки, но пак като цяло положението бе по-добро, отколкото преди 4 години. Почти ми изтече времето, трите минути имам предвид. Е, но искам да кажа, че за Европейския съюз бе много важно присъствието на нашия екип. Там е, бяхме добре приети, приветствани. Присъствието ни бе дори желано, бих е, казал. Също така изпълнихме координиращи функции и във връзка с другите международни институции, които присъстваха на място, имахме координационни срещи. Мисля, че е, това, което бе свършено там, съставлява добра основа за по-нататъчно развитие на отношенията между Европейския съюз и Нигерия. И предлагаме така темпото да се запази. Именно за това не а, предлагаме окончателния си доклад след 2 или 3 месеца, а веднага – Смятаме, че сега Европейският съюз трябва да се съсредоточи върху някои елементи на избирателния процес, които все още се нуждаят от внимание. Знаем, че всички източници на възможен конфликт все още не са напълно преодолени, не са напълно отстранени. Все още има елементи, факти, които заслужават много висока степен на внимание, както и превентивни действия. Доколкото Европейският съюз е способен, той може в това отношение да предприеме конкретни действия. Мисля, че сега е редно да приключа. Искам да изразя благодарността си към госпожа Неделчева и е, другите колеги с нея, които се присъединиха към мисията в последните дни. Мисля, че като цяло сформирахме много добър екип. Е, смятам, че парламентарното измерение на подобна контролна наблюдателна дейност е, е много важно и то допринася за укрепване на демократичната легитимност в Нигерия. Сега вече съм готов да давам отговори на евентуално зададените въпроси. Благодаря, господин Петърле. Веднага давам думата на госпожа Неделчева. Е, четири минути вместо три. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви, че ми давате възможност да представя отчета на делегацията на Европейския парламент. Имах честа да я председателствам Четирима бяха членовете аз, Жан Ламбер, е, господин Лопес Агилар е, и господин Атар е, Монталто. От 13 до 18 април бях в Нигерия. Искам да благодаря на колегите за ангажимента, за ентусиазма. Стриктно спазвахме етичния кодекс и искам да благодаря на всички за това. Искам да благодаря и на господин Петерла, защото от самото начало той направи възможно пълното ни интегриране в наблюдателната мисия на Европейския съюз. Това прекрасно сътрудничество ни е, позволи е, винаги да съгласуваме действията си и да координираме посланията, които всички искахме да излъчим по време на пресконференцията. Ползвам се от случая да благодаря на е, основния екип в Абуджа и в частност екипа на секретарията на парламента по време на представенето на програмата на делегацията ни, както и по време на брифинга, организиран на място. Помощта бе безценна. Сега ще се спра на три въпроса. Първо контекста и предизвикателствата на изборите, срещите, е, които проведохме с професор Джега и е, с е, президента Джонатан, както и с представителите на опозицията, националните наблюдатели и организациите на гражданското общество. Цитирам ги изрично, защото това дава представа за спектъра на нашите срещи и на наблюдението, което проведохме след това. Е, ще ви кажа е, какво видяхме в деня на изборите, след което ще приключа пък е, с някои препоръки на основата на наблюденията ни в деня на изборите. Разбира се, мисията ще изготви много подробен доклад. Първата трудност беше да се произведат надежни избори и да се опази така добър, годен изпирателния процес. Отлагането на гласуването беше първата трудност във връзка с непристигналите материали, като отлагането бе за 9, 16 и 26 април съответно. Искам също да се спра на избирателната система. Президентските а, избори бяха мажоритарни. А, събралият най-много гласове печели, като трябва да получи една четвърт от гласовете в две трети от щатите. Отбелязвам присъствието на само една жена в избирателните органи. Също така имаше много спорно поведение на сегашния президент във връзка с неговата кандидатура. Не беше един на опозицията и това го видяхме в деня и на изборите. Там се провали последният опит за обединение. Сега използването на държавните ресурси по време на изборите също го наблюдавахме. Най-важното беше да се запази спокойствието в деня на изборите. В Абуджа и в Амина се раздели нашият екип. Специфична е, е системата на гласуване. Има акредитиране сутринта, а гласуване след обеда. Това се извършва с цел да не може един човек да гласува по няколко пъти. И това пък на своя ред доведе до закъснение. Хората часове наред чакаша, чакаха на опашката, за да се запишат за гласуване сутринта и след обеда трябваше да се върнат, за да гласуват. Общо взето мирно протекоха изборите. Обръщам внимание на много положителната роля на силите за сигурност. Те наистина се държаха професионално. Бяха за пример що се отнася до о, така, културата на а, избирателите, а, е, госпожа Ламбер може да се впусне в повече подробности. Тук а, е, има разлика в културата на градското и селското население. А, е, що се отнася до изборите, всички отбелязахме, че когато а, кандидатът не се яви 24 часа преди началото на изборите, подобно на това, което става в код Дивуар, Нали, прилага се същата система. видяхме, че имаше е, някакво насилие. Ние не бяхме свидетели, но чухме за такова, т.е. имало е. Сега, какви са препоръките? Стимулираме участието на жените във всички сфери на обществения живот. По отношение свободата на медиите, това също заслужава да бъде окоръжено. Особено близко кратко ми е призоваването към политически плурализъм. Тук трябва да бъдат решени и въпросите за политическите партии и за тяхното финансиране. Три последни точки във връзка с изборния закон от 2010 година. Необходимо е да има форуми, където да се подават жалби, ако избирателите смятат, че са нарушени правата им. Трябва да се актуализират избирателните списъци. Въпросът за непълнолетните трябва да се реши. А що се отнася до номинацията на членовете на СЕНИК, трябва а, и в бъдеще а, да се запази статуса на този орган, който гарантира обективността на избирателния процес. И сега, членовете на комисията, които прилагаха много стриктна методология. Мисля, че и за всички членове на парламента беше много тясна, много важна тяхната работа. Успяхме да свършим работата си благодарение на интегрирането си в екипа на място. Благодаря още веднъж на шефа на мисията и на колегите, които ме придружиха, защото именно благодарение на тях всички успяхме да дадем своята дан за демократизирането на, Норве... на Нигерия. Пас ла парола ла la благодаря, давам думата на комисията сега. Господин Меладо. Външна служба, служба за външни действия. Oui, euh, merci beaucoup, je suis... Благодаря. Аз съм е, Гоме Деладо от е, външната служба, е, отдел за демократизиране на изборите. Няколко бързи бележки и ще дам думата на колегата от същата служба. Тя се занимава е, географски с Нигерия. Искам да е, се опра върху коментарите на двамата депутати, които са участвали в мисията в Нигерия. Мисля, че това беше наблюдателна мисия с огромен успех и с голямо значение за двустранните отношения между Европейския съюз и Нигерия. Тази наблюдателна мисия позволи да бъде укрепена ролята на Европейския съюз, доверието към него като партньор на Нигерия в сферата на избирателната реформа, на управленческата реформа и тази мисия позволи укрепване и разширяване на политическия диалог, както и е, на партньорството е, между Европейския съюз и Нигерия. Значи това е е, мисия за наблюдение на изборите, която ни позволи да направим много сериозни и професионални констатации за протичането на избирателния процес, на изборния процес, но същевременно а, е, мисията има много голямо значение в двустранните отношения, откъдето а, е, проистича и значението пък на препоръките. Както каза основният наблюдател, трябва да бъде запазено темпото, така че тази мисия да не остане само мисия за наблюдение на произведените избори, но и да даде е, своето отражение върху усъвършенстването и развитието на двустранните отношения. Сега е колегата от същата служба. Е, Госпожа Брайт, вие искате да вземете думата? Да, набързо, ако обичате. Благодаря. Говоряки за географските служби, на дипломатическата служба Европейския съюз. За, НАТО, за нас това е всъщност съчетание на един натоварен период след изборите през 2007 година. Един интензивен диалог с нигерийското правителство за избирателните реформи, които са необходими, ако нашето сътрудничество с Нигерия искаме да се подобри. Ние предоставяме помощ за избирателната реформа по фонда Европейския фонд за развитие и провеждаме обширен диалог с три срещи годишно на официално ниво и на министерско ниво. От 2008 година се провеждат редовно такива срещи, на които се посочва значението за повишаване на демократичността и избирателната реформа в Нигерия. Много положителни признаци се дават от страна на Нигерия. Положително и, и това, че Нигерия се интересува и какво става в по-широкия регион и по отношение на арабската пролет, както и предприятия подход. Очевидно беше спокойствието през целия период, без да подценяваме сериозността на насилието в северна Нигерия в резултат от президентските избори. Мадам Ламбер, ли ажуте quelque chose? Благодаря, госпожо Ламберт. Искате ли да добавите нещо? Um, благодаря. Наистина беше голямо удоволствие за мен да бъда част от тази мисия и бих искала да благодаря на господин Петър и на госпожа Неделчева, защото те също така много професионално и компетентно свършиха работата си и ръководиха нашата доста голяма делегация. Освен това искам да отбележа с благодарност и много голямата и здрава подкрепа, която ми беше оказана от администрацията. Няколко неща а, си струва да се отбележат. Ами контекста, в който бяха проведени изборите. Имахме наблюдатели в всеки щат на Нигерия, някои от резултатите в някои от местата са доста, под доста голяма въпросителна поради политическата ситуация по делтата на река, реките и така нататък. Е, това си е един доста дълго продължаващ политически въпрос. Трите а, вида избори а, като че ли изборите за парламент бяха смятани за най-маловажните, защото очевидно парите и потоците от пари се насочват не към парламента. Но, какви са резултатите в последствие и какво още в последствие като действие може да бъде направено от Европейския парламент, а за да имаме ни по-добри отношения с нигерийския парламент, например. И също така да подобрим, което си е постоянно същ въпрос, да подобрим ситуацията за следващите избори защото всеки път те трябва да стават все по-добри. И се чудех дали парламента смята, че дипломатическата служба на Европейския съюз и, и също така комисията, дали смятат, че парламента няма място, което да изиграе своята роля в тази насока. Да, благодаря ви. Благодаря. Мисля, че заседанието бе изчерпано. Май няма какво да се добави. Е, благодаря ви. Благодаря, че участвахте е, в следобедното заседание. Припомням, че утре продължаваме в същата зала в 10, 9 часа. Припомням на депутатите, че трябва да донесат и картите си за гласуване, тъй като ще гласуваме по електронен път. Е, моля да не забравяте, много е важно. Благодаря ви, приятна вечер и до утре в 9.